Драги колежки и колеги, започваме. Започваме по точките от дневния ред. Почваме с приоритетите за енергийната инфраструктура за 2020 година и по-нататък. Чухме вече по тази тема и ще имаме разискване. Дам думата на колегата. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, мисля, че не е необходимо да казвам, че когато тази тема и този доклад или когато беше избрана тази тема за да се изготви доклад по нея, не знаехме, че се случи тази катастрофа. Ето сега се случва катастрофата в Япония и тя стана още по-важна. Намираме се в положение, в което реакцията на Европа на катастрофалното положение в Япония трябва да бъде съвсем ясна и точна. Е, вие имате на всички езици проекта за резолюция. Не се опитваме да решим всички проблеми в енергетиката. Става дума за анализ. Трябва да се концентрираме на някои въпроси. Не може всичко да разглеждаме. И с тази тема основният термин тук е енергийната инфраструктура. Това е темата и целта на доклада. Не става дума за голямата тема на енергията в Европа. Трябва да се концентрираме върху изграждането на енергийна мрежа на интегрирана Европа. Много от темите ще останат неразгледани, това трябва да сте наясно. енергийния микс на държавите членки е от компетентността на отделните държави и ние не можем да разглеждаме тази по-тема. Разбира се, всичко трябва да се регулира, така не се иска, но не можем всичко да направиме, тъй като има договор, към който трябва да се придържаме. Тоест, темата, с която се занимаваме в този доклад, е следната. Доклада разглежда енергийната инфраструктура в Европа и казва, че трябва да бъде разширена. Трябва да избегнем националното раздробяване. Трябва да използваме възобновяемите нови енергийни източници, както и да осигуриме е, сигурността на снабдяването. Особено трябва да внимаваме с тези държави членки, които са зависими само от един единствен доставчик на енергия. Ние ги наричаме енергиен остров. Трябва да избегнем енергийните острови в бъдеще. Развитието на енергийната инфраструктура, т.е. изграждането на действителна мрежа с връзка между отделните държави и членки е абсолютна необходимост. За да осигуриме и солидарност между държавите членки, което е част от договора доклада обръща внимание на това, че е необходимо да се приложи ефикасно и напълно съществуващото законодателство. Често забравяме при такива доклади, че има вече законодателство в тази област в Европейския съюз. За нас е важно всички европейски правила и разпоредби които са приети от европейските институции, институции например трети енергиен пакет и други разпоредби, да бъдат изцяло приложени. И това считам за много важно. От основно значение и обръщаме внимание на този проект за доклад също на това, че енергийната политика, или по-точно целите енергийната политика на политиката за климата, трябва да следват и другите цели, да, с, има съответствие между Пи. Това е много важно в транспорта и комуникациите, например. Политиките в тези области трябва да бъдат а, съгласувани, да има обща визия между тях. Това считам за много важно. Освен това, доклада обръща внимание че много е важна енергийната ефективност и економията на енергия. Ние сме континент, зависим от външни доставчици. Поради това един от основните приоритети, а именно економия на енергия и енергийна ефективност, е ключов аспект. Също е, друго, което е важно, е търсенето от страна на гражданите на определена енергия, това, това има значение и влияе на инфраструктурите, как те да бъдат направени и какви инвестиции да бъдат предприяти. Модела на търсене от страна на, на гражданите трябва да се свърже с економията на енергията, за да знаем в бъдеще какво ни предстои да правим, какви инфраструктури ни липсват, за да ги изградим. И от тук слизаме, идваме до следващия момент, който се съдържа в проекто доклада, а именно разработването на интелигентни мрежи. Вчера имахме възможност, когато изслушахме експертите, да чуем колко важно е това. Смятам, че проекто доклада обхваща мислите, които бяха изказани вчера от нашите гости а именно развитие на интелигентните мрежи е една от тези мисли. Това е свързано с, с това, което винаги подчертаваме, а именно с интелигентните градове. Този аспект е много важно. Често се забравя или се пренебрегва това, че ние трябва да имаме предвид, че енергийната политика в нея има много политически субекти и те са, разбира се, Европейския съюз, това са държавите членки, но и европейските региони и преди всичко общините. Економия на енергия не е възможно без участието на общините и градовете, които трябва да разясняват на населението как да направят така, че да се да економисват енергия. Те са първите, които трябва да дадат подтика за енергийната економия. И това е в рамките на една политика, която е разработена за градовете, развитие т.е. на интелигентни мрежи, развитие на интелигентни градове. Това е важна задача на местните органи на властта. Още един аспект е важен. Известна децентрализация на администрацията на инфраструктурите, за разлика от стария модел, който е централизирано производство на ток. Днес, за разлика от централизирания модел, който а, ще продължава да съществува в много аспекти, е, едновременно с него ни е нужна децентрализирана администрация и стопанисване на мрежите. Така че трябва да се има предвид, че потребителите също са действащи лица и имат участие, е, което трябва да се отчете при производството на енергия, когато разглеждаме интелигентните градове, за да можем да постигнем ефикасна енергийност. Има редица критерии в доклада. Това са точките 24 и 25. Възоснова на критериите, които се опитахме да разработим, се стигат до изборно на най-важните проекти – Не искам да се спирам подробно на това или ги изборявам, мисля, че това е ясно. Е, може да го прочетете сами в проекто доклада. Но на това, което искам да се спра е, че този момент е много важен за, в проекто доклада. Искам да обърна внимание, че всички инициативи, които се предприемат а, при избор на тези критерии, които според мен са важни като докладчик. Някои от тях сме изработили, дефинирали. Това са сигурност на снабдяването, опазване на околната среда, премахване на енергийните острови, използване на възобновими енергийни източници. Това е важен аспект, важна част от този доклад. Апелирам поради това за подкрепа на колежките и колегите, за да стане още по-ясно, ако е необходимо в доклада това. Относно процедурата за издаване на разрешения за изпълнение на проектите, говорихме с експертите вчера по този въпрос. Чух някои неща, които съм написал в моят доклад и се много радвам – да го чуят това. Нужно ни е общо казано ускоряване на процедурата за Европа и в рамките на ускоряването на процедурата, което е основата за времевия график, тук е мястото и, и, и на централните органи за контакт на всички и така наречени играчи в тази сфера. Участието на гражданите естествено е и важно от самият момент на започване на планирането на проекта. Трябва да бъдат включени гражданите от самото начало на проектирането, за да може да се получи подкрепата на обществото. още в началото, когато има технически альтернативи и се обсъждат отделните технически альтернативи. Трябва да се привлекат гражданите, за да се спечели доверието им. Иначе по-късно гражданите могат да блокират някои от тези проекти, ако не го направим това в началото. Механизмите за компенсация <clears throat> трябва да са ясни. Трябва ясно да се каже на населението, че няма да се получат за тях е, някакви е, затруднения. И по аспекта за финансирането, експертите също казаха няколко идеи вчера, които съм ги включил в проекто доклада. Пазарът е основното за изпълнението на проектите тази мисъл за пазара е свързана с тарифите, които трябва да са прозрачни, стабилна регулаторна рамка е много важно, предпоставка за финансиране. Фирмите, които участват в проекта не искат публични пари, а просто една стабилна регулаторна рамка, за да могат да си планират своята работа. Това е едно от основните техно искане. Ако е нужно, разбира се, ще се осигурят, осигурява финансиране в обществен интерес. като се привличат частни и частни средства. И се връщам към началото – Имайки предвид катастрофата в Япония, на един апокалипсис би го нарекал, както комисаряк също го каза вчера, прави този доклад още по-важен. Нужна ни е обща ясна политика за изграждането на такива инфраструктури. И това, драги колежки и колеги, е израз на един прелом в историята. Трябва да избереме правилната посока. Това е най-голямото предизвикателство. Още веднъж искам да благодаря на докладчите в Сянка, на колегите и колеги, които участваха и е, ме подпомогнаха в изготвянето на този проект доклад. На всички тях благодаря. както и на тези, които се обърнаха към мен и направиха предложение. Благодаря, господин председател. Благодаря. Има 13 души желаящи да се изкажат. В 10 часа трябва да започнем с следващата точка от дневния ред, иначе няма да се справим с времето. Затова две минути на всеки давам. Благодаря докладчика Сянка Каренс. Благодаря, господин. Благодаря на докладчика. Интересно е, че един ден преди да внесем измененията си, аз ще внеса няколко изменения, както и други колеги, но тези изменения няма да целят да променят същината на доклада, а просто ще внесат някои дребни модификации и уточнени. Вчера по време на изслушването забелязах, че специ... никой от поканените специалисти не говореше по един изключително важен въпрос, а именно общия пазар – Всъщност това е смисълът на създаването на обща мрежа. То, всъщност именно в името на вътрешния пазар има стремеж към развиване на конкуренцията и създаване на стимул фирмите да изграждат инфраструктура. Така че някои от измененията, които аз ще внеса, ще бъдат насочени към открояване на по-ясно тези въпроси. Така че, когато Европейската комисия получи доклада от парламента и излезе с законодателно предложение, това да бъде включено като основна цел. Като имаме предвид ограничението за две минути, ще спра до тук. Благодаря. Госпожа Мадорел. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, enhorabuena. Благодаря. Por su trabajo. Agradecerle. Господин председател, поздравление за господин а, Соса Вагнер. Моята група подкрепя всички негови предложения. Съгласна съм и с това, което каза в началото. И именно, че въпросите, третирани в доклада, стават, все по, стават още по-актуални с оглед на събитията в Япония. Сега ще ви кажа какви изменения ще внесе моята група. Никой няма да се изненада от това, че ще внесем изменения за ангажимента на Европейския съюз за 10% междусистемна връзка акцента се поставя върху факта, че тази цел става все по-важна с оглед на целите заложени в стратегията 2020. Десет годишните планове за развитие са основата, на която ще се изгражда инфраструктура от общ европейски интерес. След това, което се случи през юни миналата година, и някой от гостите вчера спомена, че ни липсва европейска идея, европейско виждане. А, мисля, че за да преодолеем това, трябва да предоставим на комисията водеща роля, за да види дали 10 цел е постигната, а също така да се намеси тогава, когато не се предприемат действия. Също така трябва да се разгледат различни пазарни механизми не е очудващо това, че моята група е за е, емитиране на облигации, а също така и въглероден данък. Трябва да има връзка между проектирането на необходимата инфраструктура и, е, и виждането, което имаме за Европа през 2050 година. Участието на парламента в първите пилотни проекти в Северна и Южна Европа е много важно накрая. Като докладчик в Сянка и искам да благодаря на докладчика за неговата отвореност и откритост. Убедена съм, че окончателният вариант на доклада ще бъде много добър. Госпожа Валян. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на господин Вагнер и да го поздравя за доклада. Напълно подкрепям предложенията му. Сега няколко коментара. Когато говорим за е, инвестиции в инфраструктурата, ние трябва да държим сметка за целите за 2050 година. Комисията представи пътна карта за 2050 година. Необходимо е да има свързаност и последователност между различните ни цели. Това няма да бъде никак лесно, защото няма да бъде лесно да съчетаем различните а, цели, които понякога са противоречиви по отношение на финансирането. Аз мисля, че пазарът трябва да бъде в трябва да бъде основния определящ фактор. И след това в зависимост от пазара могат да се обосноват и някои обществени инвестиции. Проектните облигации са интересен вариант и нашата комисия би трябвало да се замисли за тях, тъй като това може да стане да се превърне в източник на огромните средства, които Европа трябва да инвестира. По отношение на собствеността върху енергийната инфраструктура, чуждестранни фирми или техните клонове, тогава когато няма прозрачна управленска структура или влияние от чуждо правителство, парламента трябва да покани комисията да представи предложения, за да се осигурят съответните правни механизми, по отношение достъп до европейско обществено финансиране. В заключение, аз мисля, че критериите изложени за проектите от европейски интерес трябва да бъдат подредени в иерархия. Сигурността на доставките и а, конкуренцията на пазара трябва да бъдат определящи фактори. Благодаря ви. Господин Жадо. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика за неговата инициатива и за направените предложения. В рамките на две минути човек се съсредоточава върху отрицателните, а не положителните аспекти, но ще напомня, че ние подкрепяме иерархията в областта на инфраструктурата и там всъщност е областта, в която има най-малко рискове. Поздравяваме акцента върху интелигентните мрежи, а също така и волята за по-добро интегриране на възобновяемите източници, по-конкретно север, от тези в Северно море. Мисля, че 10-годишния е план този момент не е застъпен достатъчно ясно. Благодаря на докладчика за това, че засяга въпроса за изтичането на въглерод. Между... Има такава опасност от изтичане въглерод към трети страни и Европейския съюз трябва да а, проучи този риск и да отправи предложение. Още нещо, което е положително е свързано с критериите за проекти от европейски интерес. Много добра основа за работа и мисля, че то, мисля, че ние трябва да бъдем много отворени. Що се отнася до критичните забележки, не разбираме защо се говори за шистов газ. Няма, систем, няма надежна система за експлуатация на подобни газове, няма инфраструктура и е, не е нереално да се говори искането и не, странно е защо се иска от комисията да, происк, да проучва този въпрос, що се отнася до лавянето на въглерод. Не споделяме казането, но идеята да се иска от комисията оценка на проекта за улавяне и съхранение на въглерод е интересно. По въпроса за процеса за издаване на разрешителни за новите инфраструктури, трябва да се, да, да се, нека да съкратят сроковете, но не за сметка на обществения дебат, не за сметка на околната среда и понякога причината за удължаването на сроковете са многобройни е, и, след, и за това можем да кажем, че не са необоснования. Благодаря. Аз мисля, че това е много добро начало много добра отправна точка за разисквания в парламента. Това, което липсва според мен е акцент върху критерия диверсификация. Търговията с енергетика не е нещо, в което не се влагат средства. Когато искаме да изразходваме средства за инвестиции, трябва да сме много предпазливи. Необходимо е инвестициите да се основават на ясен обществен интерес и добавена стойност. Нека да подчертая, че трябва да засилим акцента си върху диверзификацията. си. Не можем да намерим едно златно решение, което ни позволява да кажем – кои инвестиции трябва да бъдат съфинансирани, но трябва да се доближим максимално и този критерий би бил много полезен. Благодаря. Господин Георик. Благодаря, господин председател. Благодаря също на докладчика за балансирания доклад. В него се съдържат мисли, които чухме вчера от експертите. Ако ми позволите, ще дам оптимистичен тон, като кажа, че в през този месец определяме стратегията в енергетика в краткосрочен и дългосрочен план, е, водиме преговори. Това означава, че имаме обща енергийна политика, и ще имам още по-добра в бъдеще. Няколко бележки по доклада. Разправил съм писмени заявления за изменения, които може да прочетете. Има много сектори, а, в структурно отношение има проблеми. Особено Централна и Югоизточна Европа, които са зависими от доставки от Русия – това се почувства и през миналите години. Трябва да бъде създадена ОС Север-Юг. Втората бележка се отнася за прилагането. Да не се плащат средства преди да се приложат законите и както господин Шимански спомена, нашите ресурси да ги изразходваме за сектори, които е нужно развитие. Това трябва да бъде насоката. Основната насока. Относно процедурите за издаване на разрешения, почти всички участници в вчерашното изслушване говориха за процедурите по издаване на разрешения. Неприемливо е, проект да се нуждае от няколко десетилетия или цяло десетилетие, докато получи разрешение. Е, така че важно е също по финансирането да участват и участници от пазара. Затова обаче ни е необходима стабилна регулаторна рамка. Благодаря Дирек сега. Благодаря ви. Докладът е посветен на допускания, които трябва да превърнем а, в действителност. Опазване на околната среда, борба а, с промените в климата, конкурентоспособност. Няма дори да ги изброявам. Успоредно с тези допускания обаче, пазарните сили трябва да се впишат постепенно в общностната инфраструктура. Аз не смятам, че това трябва да се постигне. Е, дори да го постигнем, то не е оптималното решение. Нуждаем се от проект, от цялостна визия, която да подкрепим. Имаме някои подробни бележки. Първо, по точка 5 за стратегическото планиране. Докладчикът ни предупреждава във връзка с изграждането на инфраструктурата от Европейски съюз и трети страни. Това вече беше споменато като въпрос, но не съм съгласен с колегата, който го постави, защото това ще увеличи риска от изтичане на въглерод. Не можем да си представим изолиране на европейските енергийни мрежи от външния свят. Това би било глупаво. И е, това, което прави и комисията в това отношение, не съответства на е, споразуменията е, в Световната търговска организация. То би означавало да спрем търговията с Китай. Също така е, трябва Европейският съюз да вземе предвид е, съществуващите часови пояси, както и климатични зони. Това въобще не е засегнато. И последно е, място, но не и по значение, трансмисията на енергия от е, север към юг е, на ветрена енергия е, изисква нова инфраструктура. Това въжи особено за Балтийско море. Госпожа Кавайо. Благодаря. Искам да поздравя господин Соса Вагнер за прекрасния му доклад. Той е много важен. Искам да кажа само две неща. Едното е свързано с значението на използването на газовата инфраструктура на Иберийския полуостров, за да се осигури съхранение на газ и неговото разпространение в този регион. Трябва да се е, укрепи е, взаимната свързаност е, между газовите системи и това ще позволи да се използва капацитета за подземно съхранение, за целите на по-сигурните доставки във вътрешния пазар на Европейския съюз. Второто, което искам да се добави като изменение, е, е следното. В доклада се визира понятието енергийни острови. Сега има и естествени е, острови, които а, е, са а, е, изолирани по географски причини, поради географското си местоположение. Много са такива а, в а, Европа. А, Канарските острови, например, а, ултрапериферните региони на Франция, те имат много специфични изисквания от гледна точка на енергийната инфраструктура и този въпрос също трябва да бъде отразен а, в доклада. Иначе смятам, че докладът е с много високо качество. Благодаря ви. Danke, Herr von Nistelrooy. Господин Ван Нисър. Eh, Благодаря. Много бе казано за навременността на доклада. Той наистина е навременен. Трябва да направим разлика между управление и производство. И сега е, това, което говорим е, в тази насока, трябва да го превърнем в е, публична отговорност. Мисля, че е добре да се посочат и така, добрите примери от практиката. Германия, Холандия решиха да съкратят процедурите си с две трети във времето, тъй че всичко става много по-бързо. Второ, по отношение на регионалния аспект, говори се за Северно море, за северо част на Европа. Кой обаче ще инвестира? инвестира в ветропарковете и в тяхната свързаност с мрежите. И посочени са някои приоритети, но изпълнението на предписаните мерки създава проблеми. Би трябвало да имаме тук доста уравновесен подход. Трети въпрос облигациите, свързани с проектите тук всичко трябва да се прецизира. Винаги е, се натъкваме на някаква граница. Е, границите, естествено, е, са наследство от миналото и мисля, че държавите членки трябва да имат избор дали да осъществят един проект в национален мащаб или в презграничен мащаб. Говори се за макрорегиони от гледна точка на националните и регионалните приоритети, говори се за Северно море. Е, мисля, че този е, подход е, е прекрасен за да се постигне по-широко сътрудничество по отношение на мрежите. Госпожа Тикал, благодаря. Господин председателю, и аз искам да поздравя докладчика, господин Соса Вагнер, за изчерпателния му доклад. Аз също бих искала да съсредоточа вниманието си върху интелигентните мрежи и върху енергийната ефективност. Бих искала докладът по-добре да отрази необходимостта от рационализиране на градските енергийни мрежи в е, Европа, най-вече в е, новите държави е, членки, мрежите, които осигуряват централното отопление, са доста остарели. Там са необходими инвестиции. Би трябвало в доклада да се наблегне повече на енергийната солидарност и върху това, че е важно е, достъпа до енергия на достъпни цени да имат всички граждани на Съюза. Това е възлова потребност. Не е, разбрах съвсем добре какво иска да каже докладчикът е, в точка 5. Може би той ще се спре отново на този въпрос. Смятам, че също толкова важно е да се подчертае значението на региона на Черно море и на Южния коридор. По отношение пък на интелигентните мрежи, е, ми се иска е, да в тези интелигентни транспортни мрежи да се предвиди по-широко място на електромобилите. Освен това, трябва да се мисли за децентрализирано изпълнение на мерките на национално или дори регионално равнище. Е, говорейки за интелигентни градове, енергийна ефективност, е, цялата тази тема трябва да бъде откроена в по-висока степен. По точка 11 е, аз мисля, че би трябвало срокът да е 2013, а не 2014, за да подготвим по-добре финансовата перспектива. Благодаря, господин Нигел Колас. Благодаря. С други колеги, аз искам да поздравя професор Соса Вагнер за прекрасния му доклад. Той е постигнал нещо, което трудно се постига в европейската политика – яснота, прецизност и равновесие на едно място. Сега, той е свършил прекрасна работа и ако се опитваме да я допълваме, е, е, че е, внасям е, серия от изменения, а, заедно с Кристин, докладчик Осянка от нашата група. Имаме три групи изменения. Някои са насочени към енергийната ефективност. Тук поставяме ударението върху идеята, че това е възможност за предприятията да повишат своята конкурентоспособност. Е, тук не става дума само за това да се ограничат потребностите от инвестиции. Енергетиката трябва да бъде двигател на новаторството, на усъвършенстването на мрежите, така че те да станат интелигентни мрежи. Особено като се има предвид, че в нашия енергиен микс все по-широко са застъпени възобновяемите енергийни източници. Втората група а, изменение е, е свързана с критериите за подбор на проекти от общо а, европейски интерес. Тук сме предложили а, редица промени в точките. Европейският съюз е доста разнороден. Е, на различните места има различни специфики, различни потребности, различни условия, при които се осъществява енергийната политика. За това трябва да направим максималното е, по тези критерии да постигнем съгласие. И третата категория изменения са свързани е, с разрешителните и реда за издаването им. Аз самият съм скептично настроен относно възможността е, да се фиксира лимит, крайен срок за тези процедури, за този ред. Не съм сигурен, че комисията може е, да окаже достатъчно влияние, за да се променят административните процедури в отделните държави членки. Мисля, че тук трябва да сме по-големи реалисти и да дадем възможност да изтекат първо 5 години, примерно, за да може комисията да прецени дали да води дела за неизпълнение на договорите на е, основание член 194. Мисля, че това е по-реалистичният подход. Във всеки случай, още веднъж поздравление за докладчика. Разбира се, насреща съм за помощ, каквато мога да е, окажа, за да гарантираме е, успеха на начинанието. Благодаря, господин Палар Кастио. Благодаря, господин председателю. И аз искам да поздравя сърдечно докладчика Други вече също отправиха поздравление. Той ни представя много интересен проект на доклад. Мисля, че на неговата основа сега можем да е, добавим някои изменения. Е, госпожа Каранс, т.е. Мистър, е, господин Каранс е, даде идея за изясняване на някои идеи. Разбира се, като се опираме върху вече написаното в доклада. Когато говорим за енергийна инфраструктура, е, имаме два вида инфраструктура транспорт и е, е мрежи за разпределение. При е, мрежите за разпределение е много важно е, да се мисли за разработката и за внедряването на усъвършенствани високи технологии, които обаче да са обвързани с транспортния фактор. Защото ако решите е, въпросите свързани с трансмисията, с предаването, но не постъпва енергия, тогава всъщност нищо не сте направили. А, а е, на практика нямате енергийна ефективност. Затова интелигентните мрежи са толкова ва, а, е, важни, защото те ще имат отражение върху разпределението. Естествено, трябва да включим ВИ, електромобилите, е, по-високата енергийна ефективност, по-ефективното потребление. И тук би трябвало да се опрем на технологиите, които са възможно най-нови. Да направим а, е, много тясна връзка с информационните и комуникационни технологии, защото именно оттам постъпват технологичните новости за усъвършенстване на нашите мрежи. Комисията трябва да носи отговорност за тези процеси и успоредно с това трябва да се развива транспортната инфраструктура и интелигентните мрежи. Докладчикът знае това, но мисля, че е много важно е, да се е, подчертае това от гледна точка на комисията. За това аз ще внеса изменения с оглед на разработването на мащабни проекти, които е, да проучат рентабилността на тези мрежи. И след това трябва да се обсъди идеята за нормативна уредба по, върху интелигентните мрежи, която да гарантира инвестициите. Това трябва да стане до края на 2011 година. Също така важно е, е разработването на инфраструктура и за транспортни цели. Още веднъж поздравление на скъпия ми приятел господин Соса Вагнер. Е, е, Благодаря господин председател. Великолепен доклад ни представи господин Соса Вагнер. Трябва да признаем, че този проект доклад се предлага в един период, където има криза – след катастрофата в Япония много държави членки ще преосмислят енергийната си политика. По-нататъчното развитие на енергийната политика също зависи от това събитие. Трябва да гледаме напред. Проектът доклада трябва да представя визии за бъдещето. Това, което трябва да кажа, че трябва да включим опита, събран от газовата криза през 2008 година. Това е време, когато има криза, трябва да представим най-добрия възможен проект от доклад. Тогава си спомняме за тази криза, така че трябва този опит също да се включи в този проект доклад и да призовеме държавите членки, които все още не участват в изпълнението, да направят това. Държавите от Централна и Източна Европа зависят от руските доставки на природен газ. Трябва да се разработят инфраструктури, да, които да избегнат за тази зависимост. Има положителни знаци вече а, има идеи за връзка север-юг, да се създадат такива връзки, също и между Словакия и Унгария. Бе взето решение да се осъществи такава връзка. Това е напредък. Предложението за коопериране на държавите членки трябва също да бъдат взети предвид този проект доклад. Благодаря. Госпожа Волов. Приветствам доклада и силно го подкрепям. Измененията, които съм внесла, не са насочени към промен, промяна на същината на доклада, а към така даване на допълнителна информация в някои сфери. Бих искала да се наблегне повече върху енергийната ефективност и върху значението на управлението на търсенето, когато планираме доставките. И второ, по въпроса за интелигентните електромери, трябва да се подчертае и да се настоява, че крайният потребител трябва също да има полза от тези електромери, а не само индустрията те трябва да имат екранчета, за следене на показателите от потребителя. Като че ли дружествата се опитват да разработват интелигентни електромери по-бързо, отколкото ние изготвяме нормативната уредба, за да заобиколят някои от нашите искания. Това трябва да се избегне. Господин Оди. Благодаря, господин председателю. И аз искам да поздравя докладчика и да кажа, че е много важно политически е, да решим въпроса за инфраструктурата. Първо трябва да се определи, що е то енергийна инфраструктура. Струва ми се, че повече говорим за е, трансевропейски мрежи, а не за инфраструктура. Е, ядрената централа инфраструктура ли е? Ние повече като че ли говорим е, за мрежи, е, а не толкова за инфраструктура. Искам да попитам докладчика какво мисли е, за еволюцията на вечните права. Вчера се изказах малко брутално. кой е собственик на мрежите? Е, не можем ли да мислим за едно голямо европейско дружество, което е, да е собственик и да прави инвестициите? Е, повишаването на конкурентоспособността трябва да е в полза на потребителя. Всичко е предмет на нормативна уредба и се контролира. Правото на собственост е уредено в Хартата за основните права. Кой е собственик на мрежите и може ли да се даде гаранция на европейските граждани, че тази собственост върху енергийните мрежи ще остане единствено под обществено влияние, а няма да бъде засегната от договори за покупко-продажба, например, от Газпром и други подобни субекти. Значи, е, така бих искал да се преодолее тази сложност, комплексността, която бе очертана по време на изказванията вчера. Сега ще дам думата на комисията. Не знае дали имаме представител на комисията тук. Благодаря, господин председателю. И аз искам да поднеса поздравления на докладчика, господин Соса Вагнер, който се е справил прекрасно и много добре е разяснил всички проблеми, трудности, пред които сме изправени от гледна точка на инфраструктурата и в частност от гледна точка на трансевропейските енергийни мрежи. Мисля, че е, тук са включени е, много е, интересни елементи, които постъпиха от дебата. Те са отразени до голяма степен в проекта на доклад. Искам да се спра на няколко елемента. Първо, определението на проекти от общо европейски интереси. А, ние искаме да не използваме предварително определени е, списъци на проекти, а да преминем към е, една разгръщаща се програма е, от европейски приоритети. Нуждаем се от критерии, измерими критерии, нуждаем се да работим повече с операторите на трансмисията, докато за информация на господин Оди трябва да кажа, че ще работим и с собствениците и с националните регулативни органи, за да се предложат критерии както за електричеството, така и за гъста. Това ще бъде предмет на разискване всички заинтересовани. Важно е да се каже, че всичко, за което се говори тук, трябва да се вземе предвид. Пазарната интеграция, както каза господин Каренс, е много важна. Трябва да се доизгради вътрешния пазар. Мрежите трябва да се превърнат в основа за доизграждане на вътрешния пазар. Сигурността на доставките не е посочена във вашия доклад. Много важен момент е тя и бе подчертана от някои членове на вашата комисия. Сигурността на доставките е много важен двигател за изграждането на нова инфраструктура е, от части, за да се е, преодолеят и тези енергийни острови, били те е, в Балтийския регион или по уста север-юг в Европа вече и, е, трябва да се насочим към е, мащабно регионално сътрудничество, за да определим е, каква инфраструктура е необходима. Онези, които се страхуват от е, е по-нататъчното съществуване на енергийни острови, казвам, че е, ние много сериозно работим е, по Балтийския регион започнахме изграждането и да работим по изграждането на енергийните мрежи в Северно море. В известен смисъл се превръщаме в лаборатория на всички промени и проблеми, по които трябва да се работи. Полша, Словакия, Чехия, България, Румъния – и Харватия са включени е, в сътрудничество по оста е, Север-Юг. Е, опитваме се да видим как да свържем Балтийско с Адриатическо море. Всичко се развива много бързо. И това се развива, това се разбира от членовете на комисията. Много добре е, че има такова разбиране. Съществува силна воля у всички заинтересовани да развият тези проекти от общо европейски интерес в името на интеграцията на пазара и гарантиране сигурността на доставките. Това е добра новина. Естествено, трябва да се справим и с проблемите. Знаем какви са те. Вчера е, много ясно се открои разрешителното като основен проблем. 10 години. Е, тук се нуждаем от е, подкрепата на Европейския парламент за по-разумни срокове. Господин Квадрас е много прав това, което предлага. също виждам, че подкрепяте идеята за едното гише и естествено е, господин Ван Нисълрой много добре каза, че трябва е, да се използва холандския и германския пример е, за съкръщаване на срокове. По финансирането мисля, че имаме надлежната нормативна уредба. Националните регулативни органи имат тук много важна роля. Ние провеждаме дискусии с тях, за да видим как наистина да се създаде необходимата атмосфера за инвестиции. Но разбира се, тук се нуждаем от европейско финансиране като помощ и трябва да погледнем е, добре механизмите за финансиране. По е, е, интелигентните мрежи комисията в много скоро време ще внесе съобщение. то ще разисква цялата тази проблематика, както бе казано вчера. Интелигентните мрежи са свързани много повече с разпределението, но разбира се, и за енергийната ефективност ни трябва много по-добро управление на търсенето. Благодаря за вашите изказвания. Ще имаме грижата да изготвим нормативния си проект до края на годината. Съвсем накратко, господин председател, искам да благодаря. Благодаря, искам да благодаря на всички вас за хубавите думи. Ще отговоря накратко на въпросите, които ми бяха зададени от госпожа Тикао във връзка с изтичането на въглерод и точка 15 от доклада. Този проблем не е засегнат в доклада на комисията и всъщност това е въпрос свързан с взаимоотношенията между Европейския съюз и трети страни. Онова, което искам от комисията е да се занимае с въпросите, проистичащи от а, този проблем и да намери механизъм за а, изчисленията, проистичащи от директивата. Господин Оди много справедливо повдигна въпроса за собствеността на мрежите и така нататък. Този въпрос беше повдигнат вчера и по време на дебата с експертите. Всяка държава членка намира свой начин да решава тези проблеми. Понякога те диверсифицират транспортните механизми. Но това са само някои от аспектите, други вече бяха споменати в хода на дискусията, енергийните острови, ефективността, единния пазар – това са все много важни въпроси и мисля, че когато стигнем до обсъждането на измененията, ще имаме възможност да ги обсъдим. Срокът е след няколко дни. Още един път искам да благодаря на всички ви и се надявам, че ще, за бъдеще ще мога да разчитам на вашата подкрепа. Благодаря. Така, на 17 март в 12 часа крайен срок за изменения. На 14, 15, 16 април ще обсъждаме и в средата на май е гласуването. С това приключваме с тази точка от дневния тракт. От дневния ред веднага преминаваме към следващата точка. Става дума за анализа на възможните варианти след намаляването с 20% на емисиите на парникови газове и оценка на опасността от изместване на въглеродни емисии колежката Романа Йордан Цизели, но тя е болна. Госпожа Кавалю ще поеме представенето. Благодаря. Мадам е, Жорданес, аз ми ту... Благодаря, господин председател. Госпожа Жордан Сизели ме помоли да я заместя. Ще обобщя мнението. Докладчикът се спря на пет въпроса. Първо, се прави, се дава описание на усилията, които полагаме за постигане на целта за 20%. Поставя се акцент върху дългосрочения план, т.е. 2050 година. Второ, докладчикът очертава механизмите за постигане на цел по-високо от 20%. Тук се включва рамковата програма, системата за търговия с емисии и други. Третата точка е свързана с ползите и въздействието. Там се описват предимствата и недостатъците на, на, на, на, из, на надвишаване на целта от 20%. Какво ще бъде въздействието на едностранното решение на Европейския съюз да премине отвъд 20 цел? На четвърто място се прави оценка на риска от въглеродно изтичане. Там ще се спомене опасността за предприятията. Докладчикът смята, че оценката на комисията за изтичане на въглерод са твърде оптимистични. На последно място са допълнителните предизвикателства. Всъщност докладчикът смята, че ние трябва да говорим не само за цели, а и за механизмите и инструментите за постигане на тези цели. Ние ще поставим акцент върху това как да се постигнат целите. И накрая докладчикът иска да покани всички вас на изслушването, което ще се проведе утре от 9 до 12 и половина в зала 4Q1 изслушване по тази тема с експерти от комисията, индустрията и други. Благодаря най-сърдечно, че ни помогнахте. Мачедо има думата като първи. Благодаря, господин председател. Очевидно ние водим тази дискусия с докладчика в дух на конструктивност. Аз мисля, че по тази тема можем да работим с нюанси и да намерим компромиси. Мисля, че ни излязахме от периода, в който борбата срещу климатичните промени с амбициозни цели се смяташе, че ще разруши европейската индустрия. И борба е ясно е, че борбата срещу климатичните проблеми не е свързана непременно с изтичането на въглерода в резултат на множеството дискусии вече имаме по-конструктивен, реалистичен и отговорен подход към тези въпроси. Очевидно, по този, е, така стигаме до представяне на някои изменения. Обикновено, когато в е, докладчика ни казва, че а, че ефективността на разходите е основна цел, виждаме, че днес не сме не, че днес не, не сме последователни с работата извършена до сега, с, от работата на комисията и експертите. Необходимо е тук да проявим повече амбициозност. Също така в доклада е записано, според някои данни, сегашната политика на Европейския съюз ще доведе до масово изнасяне на производството. Няма нито един доклад, нито един сериозен доклад, който да потвърди такава една декларация. Аз мисля, че в този дебат за а, изтичането на въглерод а, трябва да се правят а, конкретни, сериозни проучвания за всеки отделен случай. Тогава, когато видим, че има опасност в определен сектор, той би трябвало да получи защита, за да може да се приспособи към реалността и да остане в Европа. Накрая ни казва, че някои предприятия ще платят висока цена за тези амбициозни цели. Да, не, да си е, спомним а, е, а, случая с Арселор Митал. Те получиха 1,4 милиарда евро от а, е, Европейския съюз, тези предприятия, които се борят за постигане на амбициозни цели, са спечелили от европейската политика за борба срещу климатичните промени. Накрая, ние искаме да дадем своя пример, така че компромисът да се, да се постигне ние трябва да сме достатъчно отговорни, но да не забравяме, че, всичко, че всички документи, с които излизат парламента и комисията и експертите, говорят за това, е, че е, амбициозните цели са пътя напред за Европа от социална и економическа гледна точка. Госпожа Матиас има думата. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с коментарите, които бяха представени. Мисля, че има възможност за разумен компромис по, този, по това проектостановище. Действително трябва да из... подкрепиме конструктивния подход, а не само да кажем какво очакваме от комисията и съвета, а да направим собствени предложения. Във връзка с предложенията, които са направени – по които се говори, смятам, че трябва да кажем какво ние като парламент предлагаме. В бъдеще ще продължи промяната на климата, трябва да съблюдаваме редица неща и трябва да работиме заедно. Конструктивен подход и намиране на компромиси. Има нови документи, и аз говорих по това, които трябва да бъдат отчетени. Особено пътната карта е, трябва да доведе до конкретно способност стопанство до 2050 година. По-специално трябва да вземем предвид целите за емисиите, поставени от Европейския съюз. Както и задълженията ни, които сме поели. Изключително важно е да се подчертае енергийната ефективност по-силно. Не бива да продължаваме да си вършим работата както до сега. Имаме криза, трябва да защитим нашата индустрия. Действително, трябва да го направим това, като защитим индустриалния сектор при съблюдаване на съответното приспособяване към промяната на климата и по-голяма устойчивост. Мисля, че трябва повече да изискваме, но 2000 през 2008 година по време на френското председателство европейската индустрия пое е редица задължения по време на пред, а, френското председателство и президента Саркоси. Смятам, че трябва да бъдат взети предвид тези неща. Искам да подчертая, и беше вече казано, че трябва да намериме компромиси, за да защитим нашето стопанство и да вземем предвид всички въпроси, по които бе казано. Благодаря. Мецарос има думата. Благодаря, господин председател. През 2008 година Съюза прие да играе по-голяма роля в борбата с промяната на климата. Имахме едностранни задължения, които ги допълнихме с задължения за 20%, при някои случаи до 30% намаляване на емисиите на парникови газове. От тогава се промениха нещата, настъпи финансова и економическа криза, която упражнява голям натиск върху предприятията и върху бюджетите. Въпреки това Европейският съюз е ангажиран – да се бори с промяната на климата. За това трябва да видим какво можем днес да направиме, как да реализираме това намаляване с 20% на емисиите на парникови газове и можем да стигнем до 30%. Това има положително отражение върху нашето стопанство. Редица инвестиции трябва да бъдат задействани, където има възможности за промени. Стратегията Европа 2020 е в центъра на вниманието. Днес знаем, че постигането на целта от 20% ще е свързано с по-малко разходи, отколкото мислихме. Ето защо е важно да помислим за цел 30%. Днеска ославят и предпоставките още ги няма за преминаване към цел 30%, но Европейския съюз трябва да мисли за това в бъдеще и да си запази тази възможност. Трябва да се подготвиме за това, когато са на лице предпоставките. Особено важно е, имайки предвид последните събития в Япония, преосмислене на енергийната политика. Ние трябва да засилиме кооперацията с международни партньори, трябва да участват в постигането на нашите цели. Ние знаеме, че мерките на Европейския съюз не са достатъчни за постигане на нашите цели. За това трябва да използваме и международни партньори. Господин Гирек се има думата. Благодаря, господин председател. Колеги, Представено ни е много балансирано становище, като имаме предвид а, а, характера на темата намаляване на емисиите, а, тема по която сме подложени на силен натиск от лобисти. Икономисти в а, много страни е, усещат ефекта на енергийния и климатичен пакет. Сега по доклада имам две бележки. Първо, по четвърта точка, там където говорим за намаляване на емисиите с, 20, с енергията с 20%. Никога не сме говорили за това. Три пъти по 20. Говорим за повишаване на ефективността с 20%, а това не е едно и също. И много често в европейски документи виждаме подобни погрешни заключения. Второ, време е да кажем, че ако искаме да се стремим към политическа цел за 2020 или, да, или пък да я повишим до 30%, в точка 16 трябва да кажем изрично, че условията за газ, централи на газ трябва да същите, както за изграждане на централи на въглища. Лена Ек. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да изразя най-добрите си пожелания към докладчика и да изрази надежда, че тя скоро ще се върне. Искам да я поздравя за духа на конструктивност, в който се а, работи. Обедена съм, че можем да продължим по същия начин. Докладът ми се струва малко песимистичен. Когато погледна не, доклади скоро, като доклада, който германското правителство поръча на института Подстам, там той, той звучеше оптимистично. В данните, които се използват в този доклад, са надежни. И ако приемем анализите в съобщението, на Европейската комисия за енергийната ефективност, ще видим, че най-разходоефективният подход всъщност виждаме, че 20 намаление до 2020 не е достатъчно. Това означава, че индустрията ще трябва да инвестира повече на по-късен етап. А заедно с това се настоява за крива, която да е равна до 2020 година. Е, е издаден е доклад по тези въпроси, в който се а, изказва подкрепа заключенията в съобщението на Хедегар. Аз мисля, че индустрията знае какви са техническите възможности. Ако трябва да анализираме пазара в няколко сектора, за автомобилната промишленост – и за камионите, клиентът, клиентите предпочитат по-енергоефективни превозни средства. Същото въжи и за сградите. Мисля, че пазарът се движи и като последен финансов аргумент, ако ако разчитаме на финансовата криза, инвестициите сега а, са с доста по-низки разходи. Що се отнася до конкурентно способността? Мисля, че това е въпрос, който е от особено значение за европейската индустрия, в е, съобщението на госпожа Хидегор се говори за капиталовите инвестиции в Европа от страна на е, Китай. Според последната статистика, Европа е инвестирал 19% от БВП, а Китай 48%. Това означава, че ако добавим към 19% един и няколко процента е онова, от което имаме нужда. И ние имаме нужда от много повече инвестиции, ако искаме да се конкурираме с Китай и Индия, където инвестират 35%, в Корея се инвестират около 30%, Европа инвестира 19%. Тенденцията е изключително тревожна. Въпросът не е свързан само с разходите, а и с времето. Освен това, в момента сме в ситуация, нещо, което беше посочено от Тюр Електрик и показано по пределно ясен начин, има опасност от раздробяване на европейския енергиен пазар – в момент, в който ние се нуждаем от повече вътрешно регулиране и повече вътрешен пазар в интерес на конкурентоспособността. Тя изисква и повече общи стандарти и повече съгласуваност. Моментът е опасен и ние знаем, че раздробяването на пазара е свързано с по-високи разходи и загуба на работни места. Що се отнася до инвестициите от международна гледна точка, аз засегнах въпроса. Нека да видим и петгодишните планове на Китай. Начинът по който инвестират в нови пазари и нови технологии, ние ги наричаме зелени технологии, но те ги наричат чисто и просто нови технологии или разходоефективни технологии. Има една опасност да смятаме, че Европа е лидер, докато в областта на производството това не е точно така. А, Китай в рамките на 10 години а, премина от 0 до 50% в областта на вятърната енергия. Също въжи и за други а, възобновяеми енергийни източници. Вчера тези, въпрос, вчера тези въпроси бяха обсъдени с комисар Йотингер. Ние смятаме, че имаме водеща роля, но това вече не е така. Много е тревожно. По системата за търговия с емисии виждаме, че много сектори с решението за пренос на неизпол... прехвърляне на неизползвани права е капитал, който може да се използва за инвестиции. Ако видите, че в много случаи те се дължат в. А, а, че те се в банкови сметки. Това са всъщност фирми, които се тревожат за стичане на въглерод. Нека да се замислим. Има данни, които говорят за това, кои са фирмите, които прилагат този метод. Те трябва да използват тези средства за инвестиции и опасността от въглеродно изтичане е много по-слаб, ако се засили системата за търговия с емисии. За някои фирми печалбите от тази търговия ги потиква е всъщност това, което ги задържа в Европа. Има и известна ирония в този факт. Съгласна съм с госпожа Матиас, че енергийната ефективност е много важно. Също така се говорят за гранични коригиращи мерки, възоснова и по-конкретно на, на такси. Искам да ви напомня, че същата идея беше обсъдена подробно, когато работихме по директивата за химикалите РИЧ. Немското и английското правителство харесаха идеята, но никога не можаха да представят предложение на практика. Аз предпочитам да оставим всичко на пазара. И накрая, мисля, че Моментът е, сега е момента да предприемем действие, за да преодолеем някои от заплахите за европейската способност. Споделям становищата на, някои, на докладчите в сянка, че имаме много възможности. Госпожа Тикал има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на колегите, искам да благодаря и на докладчика. Смятам, че е много важно да се постигне международно споразумение за намаляване на емисиите, за да може Европейския съюз на свой ред да постигне напредък в своите ангажименти за намаляване на емисиите. Заедно с това смятам, че е задължително да поставим акцент върху енергийната ефективност в областта на транспорта, но и в областта на жилищните сгради. За съжаление, държавите членки не са положили достатъчни усилия в областта на енергийната ефективност в сградите, например. И това е причината, поради която аз призовавам комисията по време на следващата финансова рамка да се предвидят необходимите средства за развитие на така наречените интелигентни градове. Интелигентните мрежи са също много важна идея и между впрочем ние можем да постигнем комбинация между възобновяемите източници, които са приоритет за Европейския съюз. Това е производство на местно и регионално ниво. И по този начин можем да предвидим европейска мрежа която също да пренася и да предоставя на консуматорите енергия, произведена от възобновяеми източници. И също така имаме нужда от инфраструктура за електромобили, които да дадат своя принос за намаляване на емисиите от транспортния сектор – и така, двете идеи, които смятам, че трябва да се откроят са следните енергийната ефективност, особено в областта на сградите. И тук има много работа. И второ, енергийната ефективност в транспорта. С акцент върху интегрирането на електромобилите в интелигентните мрежи. Те, ще, те могат да използват възобновяема енергия, произведена на местно и регионално равнище. Моля за извинение, че малко по-късно дойдох, но участвах и на Комисията по околна среда, където разглежда подобна тема. През 2008 година приехме пакета за климата и взехме решение 20 10% намаляване до 2020 година. Други големи нации на света и региони, ако участват, ще повишим на 30%. Ще трябва да разговаряме по тази цел 30%, също и по тактиките, тъй като промяната на климата не зви само от нас. Външната служба на Европейския съюз и ние се нуждаеме е една дипломация в областта на климата и по-големи усилия. Даже ако върховният представител участва на заседание в света, трябва да говори по тази тема. Нужен е добра дипломация от госпожа Ештън. Конференциите по климата показаха ясно целите. При Канкун 30%, 50-60-70% сме поставили като цел е, за конференцията. Канкун не би бил друг изход от тази конференция. но това не означава, че ние не бива нищо повече да правим. А трябва това, което вчера комисара Оттингер спомена, трябва да решиме постигнатото, да използваме възобновяемите енергийни източници, да имаме екологична енергийна политика, да положим в тази насока. Колегата Екарц говори за това. Ние сме добри в света, ние сме професионалисти, не бива да крием това но да не загубиме връзката с събитията. за това конкретни цили, по тях трябва да разговаряме. Разширяване на възобновяемите енергийни източници с до 40%. Енергийна ефективност. Ние не говорихме за енергопотреблението, а погрежливото, погрежливия обход, е, по, по-големи грижи за използваните уреди за използване на енергия, по-ефективни уреди. Трябва да дефинираме конкретни цели, до кога ние ще постигнем енергийна ефективност от еди колко си. Относно въглеродните емисии, имаме сектори, а, при които има такива въглеродни емисии, това е съвсем ясно, и чрез мерките, които сме предприели, имаме непреки разходи. В областта на производството на електрически ток, това ни води до конкурентни, конкурентно изоставане – трябва внимателно да третираме тази теми, трябва да отделиме време в пленарна зала, не да казваме веднага ние сме за 20, пак други са за 30. А, трябва парламента внимателно и сериозно да работи по тази тема. Тогава приехме пакета за климата и енергията с е- определено темпо участвахме бързо в парламента, бяхме в комисията по околна среда, комисията по енергетика, но други колеги, които трябваше да вземат решение, нямаха тази възможност, защото това беше на първо четене. Смятам, че сега трябва да отделим необходимото време, за да извършим конкретен анализ в кои сектори искаме да вървим напред. В областта са, а това са възобновяеми енергийни източници, масивен напредък. Комисаря вчера говори 33% възобновяеми енергии до 2020 година. Смятам, че това може да се постигне. И това е в смисъла на Европа 2020 стратегията. В индус... Аз идвам от един район с много гори, Големите работодатели са ветрови паркове с, а, няколко хиляди души персонал. Това е в северо-западна Германия. И смятам, че не бива да наблюдаваме само как други намаляват техните пречки, преодолява техните пречки, а ние трябва да вървим напред с интелигентна екологична политика. Въглеродни емисии, говорих, трябва да анализираме това, но и време да отделим за CDM и Joint и съвместно прилагане. Това го желая да се включи в този доклад. Толкова моят пледуар и още наш повтарям, не трябва да си поставяме целите и да гледаме как да постигнем, а да дадем и инструментите за постигането. И това, което решихме от 2008 година, ако намериме международни партньори за намаляване на емисиите, би било чудесно и да помислим, че трябва да стигнем до редукция 95% и да постигнем целта с 2 градуса. Масивна редукция и какви политически решения ще ни доведат до тези цели, кои политически решения ще ни ще ни а, накарат по средата на пътя да се окаже, че не можем да постигнем цел, целите. Ние се намираме в международна конкурентна среда, сериозно трябва да гледаме на въглеродните емисии и не става дума за идеологична битка 20-30%, а става дума за бъдещето. На индустрията в Европа, бъдещето на нашата планета, дали искаме да вървим напред с зелени технологии, искаме да инвестираме и действително дали това е целесъобразно такава политика да създаде благосъстояние, а не определени индустриални сектори да отпаднат от Европа, да загубим работни места и някъде другаде да се работи в тези сектори. Тоест, ние може да постигнем целите, но като общество не сме постигнали успех. И затова се радвам, че ние утре ще се срещнем в този кръг за изслушване – и ще говорим по тази тема. Всички колеги най-сърдечно са поканени. Благодаря, господин колега. Фасмар, една минута по въпроса как да се провеждат консултации, да има достатъчно време. И по тогавачния дебат гледам точно на нещата, както вие гледате. При консултации и последиците от консултациите. Важно е какво се взима, да не се правят след това корекции, което е по-сложно. Господин Свобода сега има думата. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда кратък. Присъединявам се към колегата Кота. В тази комисия трябва да помислим как да постигнем целите в опазване на околната среда и в енергията, без да нарушиме някои неща. Някои индустрии работиха значително по намаляване на консумацията на енергия и натоварването на околната среда. Когато кажем емисии на въглероден двуокис и диоксид искаме да намалиме, независимо от слабостта в нашите, при нашите преговори, можем да създадем заплаха за определени индустриални сектори. Обаче, от друга страна, ако кажем искаме средното е, средно увеличение на възобновяемите енергийни източници, не във всяка държава членка, но средно за Европейския съюз, последицата от такъв дебат, е индустрия или въглероден диоксид, от друга страна ще имаме също и влиянието на сегашното положение в Япония. Мисля, че по-силно трябва да вървиме по посока повишаване на възобновяемите енергийни източници и въпроса с ефикасност. Колегата е кри... е, председателят е критичен към е, обвързващи цели, но важни са все пак по-ясно задаване на обвързващи цели при, по енергийната ефективност и повишаване на делът на източници на възобновяема енергия, намаляване на въглеродните емисии, запазване на работните места в индустрия, особено в транспорта, в строителния сектор. Очакваме те да допринесат за това, особено от транспортния сектор. Ако погледнем статистиките, предоставени от комисията по енергетиката, се вижда ясно, че транспорт от транспортния сектор се изисква много по-малко, отколкото от индустриалния сектор. Това не е справедливо за запазване на индустриалните сектори в Европа. Подкрепям казаното от преждегорищи колега. Госпожа Херцог. Благодаря, господин председателю. Мисля, че комисията ИТРЕ почти всички членове са съгласни, че трябва да постигнем целта 20%, че и повече. И е, подкрепяме първоначалната си идея, че тази цел трябва да бъде глобална, а не местна, тъй като въглеродният двуокис по въздуха стига навсякъде. Е, имаме много работа, съгласна съм, но най-напред трябва да спазим принципното си решение да вървим в тази посока. Мисля, че така можем е, да е, държим знамето пред промишлеността, особено онази, която се занимава с ключово производство, да премине към енергийна ефективност, енергийна трансмисия и да привлечем населението от 500 милиона. Е, граждани е, в е, Европа и 6 милиона живеещи другаде. Мисля, че от многото данни можем да се спрем само на една. Според Енергийната агенция към 2050 година енергийната консумация в Европа ще се повиши с 40%. 40%, което означава, че ще имаме 1% годишен растеж до 2050 година в потреблението на електроенергия. Трябва да обсъдим тези данни. От части този растеж се дължи на факта, е, че че е, ще имаме електромобили, е, вместо да разчитаме на твърди горива. Но все пак трябва да разчитаме на това увеличение с 40%, да го вземем предвид, не бива да го забравяме. Друго, което искам да спомена, е, че виждаме в Европа колко е голяма разликата. Някои страни е, са много напреднали, вършат си работата, е, а други, е, като мой регион, но той не е единственият, доста изостават. Така че преодоляването на разликите в Европа е голям политически проблеми. Не искам да политизирам Тизирам твърде много въпроса, но ако отидете в Германия, например, и не говорите за тази цел в предизборната кампания, ще изгубите изборите. А ако се явите на избори в моя регион и говорите за тази цел, тогава ще изгубите изборите. Значи трябва да обменяме примери, най-добри примери от практиката, с цел да постигнем единен подход за всички европейски граждани. Зная, че е, политиците от нашия регион а, е, а, е, имат а, много голяма отговорност. Полагаме максимални усилия, но нямаме критична маса. За това искаме Европейската комисия да я призовем да не а, изоставя а, изоставащите региони. Те изостават по много региони. Не бива да забравяме обаче да качим тези хора на парахода с нас. Мисля, че. А, грамотността по отношение на намаляването на въглеродните емисии е задължителна. Независимо от това какво работите, всеки трябва да знае какво означава ниско въглеродна стойност. А, тук трябва много усилия а, да се положат, а, за да се обучат хората, да има надлежните умения за решаване на проблемите. Мисля, че в нашия регион който е голям, ще се доближим до напредналите. Много работа ни предстои, но не се съмнявам, че ще го постигнем. Комисион. Благодаря. Комисията. Комисията представена ли е? Пра? Господин Папантонио, имате думата. von der най-напред искам да благодаря на докладчика, въпреки че той не присъства тук за ценния доклад. Мисля, че има редица документи, е, е, извинете, елементи с голямо значение, особено, що се отнася до практическите подходи, практическите мерки за е, преценяване на енергийната ефективност с цел е, постигане на 20%. Е, това бе една от целите на известието на комисията да се проведе е, просветлен дебат е, по тази тема да се види е, дали можем да постигнем 20% и какви са практическите мерки за постигането на целта. Е, в доклада са включени елементи е, с чисто практическа насоченост, съвпадащи с представеното от комисията миналата седмица в пътната карта за ниската степен на емисии на въглероден двуокис. Особено бих цитирал идеите в доклада за научните изследвания и развойната дейност, и а, е, плана СЕТ за разработване на нисковъглеродни технологии, които да станат по-рентабилни, така че целта ни да бъде и ефтино постигната. Също има доста а, е, важни идеи, свързани с новаторското финансиране. Пътната карта също е подчертана необходимостта от инвестиции в европейската економика, особено с градостроенето и транспорта. И тук трябва да се поговори как да рационализираме работата си от гледна точка на бъдещите финансови перспективи. Е, това е много важен елемент. Мисля, че той е полезен за дебата в комисията. Е, в този смисъл докладът е, е своевременен. Надявам се, че ще успеем да вземем предвид доклада преди да приготвим нормативния си проект. Има също важни идеи по отношение на енергийната ефективност, които приветстваме пътната карта се подчертава значението на енергийната ефективност и опасностите от непостигане на целите е, за е, такава ефективност. Би трябвало е, да наблегнем на енергийната ефективност и така ще излезем дори извън 20% като цел. Искам да взема предвид и някои бележки, които споменаха отделно членове на комисията. Първо, международните преговори и действията в международен план за преодоляване на измененията в климата. Ние сега сме в по-различно положение в сравнение с това от преди 2-3 години, когато говорихме за климата и енергийния пакет. Тогава имаше единодушно съгласие за 20%, че незабавно трябва да влезе в сила законодателството. Междувременно обаче се случиха други неща. Световните лидери подкрепиха целта за 2 градуса. Това вече е предмет на глобално съгласие, нещо към което се стремеше Европейския съюз отдавна. Е, и освен това, 80 е, страни, е, включително големите економики, се споразумяха да поемат ангажименти и да разработят конкретни планове за изпълнението им. Това също е разлика в сравнение с протокола от Киото и положението от преди 3 години. Тоест има напредък на международно ниво не е толкова голям напредък да че да имаме задължително международно споразумение а, и да се ограничим с двата градуса. А, говори се за а, китайската петилетка и за петгодишния план в Китай. А, това е много важно съображение, което трябва да вземем предвид. Втората голяма тема е изтичането на въглерод извън Европейския съюз. Редица членове на комисията засегнаха въпроса. Комисията и Европейският съюз а, като цяло се безпокоят от този проблем и а, пакета климат и енергетика, бяха предписани мерки за избягване на този риск. Опасяваме се, че системата на свободно разпределение на квоти трябва да стигне до пълния си капацитет. Имаме критерии, имаме инициатива за чиста енергия, за чисто развитие. Това е в пълно съгласие и с целите на парламента. В пътната карта отново сме се спрели на този въпрос, тъй като постоянно държим под наблюдение ставащото. В сравнение с преди три години, сега сме по-добре по няколко причини. Едната е, че сега наистина всички е, виждаме е, как се изпълняват в други страни е, ангажиментите от Копенхаген. Второ, цената на въглерода е спаднала в сравнение с преди 3 години, прогнозите от преди 3 години. Сега е, имаме 16 е, е, евро на тон въглероден и цена, обратно на посоченото в доклада. Това се отразява върху квотите. Мерките, които са предприяти, съгласно нашия анализ, категорично допринасят за преодоляване на проблема и е, за това ние ще продължим целият този процес е, да го следим много отблизо. Благодаря. Искам да дам думата на госпожа Кавайо, която да се изкаже от името на докладчика. Благодаря, господин председателю. Ще взема предвид всички бележки, ще ги предам на госпожа Джордан Сизъл. Мисля, че трябва да обърнем внимание на енергийната ефективност, събитията напоследък, новаторството, новаторското финансиране, инвестиране на случайните, непредвидени печалби. Много интересни бележки бяха направени от колегите, но мисля, че основното, свързано с задълженията на нашата комисия, е, е да е, обърне внимание на ролята на промишлените предприятия, в частност е, енергоемките такива и енергийната ефективност. А, значи, говори се за квотите, но тези механизми не са достатъчни. А, според мен, а и госпожа Джордан Сизъл споделя мнението, това е а, позиция и на ЕНП, а, целите и международните споразумения са свързани а, до голяма степен с решенията, които ще възприеме промишлеността, промишленият сектор. Трябва да търсим новаторски решения, е, за да е, откликнем на потребностите на енергоемките е, сектори. В ЕНП се работи по тази тема. Може би ще предложим хоризонтален подход за тежката индустрия. Нещо, което правим вече в международните преговори по отношение на горите. Това може е, да ни даде допълнителни аргументи в международните преговори е, и да ни помогне за постигане на европейските цели за въглеродния двуокис. Според нас е, следващото споразумение няма да е елементарно като това от Киото, а ще бъде много по-сложно, тъй като сега вече е много по-сложно положението в света. Не е достатъчно да имате задължителни цели доста... Е, необходимо е да имате различни отраслови цели, е, може би споразумения в отделните отрасли. И сега е, те първа започваме да анализираме и да проучваме възможностите в тази посока. Благодаря ви още веднъж. Ще предам всичките ви бележки на Джордан. Благодаря. До 21 марта е срока за изменения. В четвъртък е изслушването. Всички са поканени. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за общата стопанска политика до 2020 година, храни, природни ресурси и така нататък. Колегата Рода е тук и има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че няма спор, че реформата в обща съскостопанска политика е необходима. Тя е, тя е приоритет на датското председателство през 2012 година, за да се осигури обществена подкрепа за реформата и за да могат фермерите да произвеждат безопасни и висококачествени хранителни стоки на конкурентни цени. Зеленият компонент е много важен. Аз много смятам, че ако успеем да, да създадем този компонент, ще, това ще бъде изключително полезно за гражданите. Биомасата е пренебрегнат, пренебрегван елемент. Фермерите нямат стимули да използват този ресурс. Зеленият компонент е, трябва да предвиди стимули е, фермерите да инвестират в най-устойчивите е, методи. Искам да подчертая, че тук не става дума за екологичният регламент. Разбира се, фермерите трябва да спазват европейското законодателство. Това е изключително Това е нещо съвсем различно от зеления компонент. При него става дума за предоставяне на бизнес възможности фермерите да осъществяват различна дейност, като например ротация на културите. Задължително е зеленият елемент не изисква увеличаване на бюрокрацията, той трябва да бъде замислен по начин, който да е прост, логичен и прозрачен и за фермерите, и за предприятията. Ето защо аз предлагам този компонент а, да бъде а, включен и предоставен тогава, като фермерите предоставят екологични обществени блага. Те трябва да бъдат актуални в различните държави членки, но те, разбира се, ще имат различни отправни точки в различни отделните държави членки. Всички фермери в Европа трябва да имат различни възможности да получат този зелен компонент, т.е. зелените елементи, които вече са възприяти, трябва да се отчитат. Аз мятам, че зелените елементи ще бъдат от полза за околната среда, ще осигурят нови възможности за растеж е, за замеделските производители и ще засилят е, нашата международна способност, господин председател. Е, очаквам да чуя коментарите на колегите с докладчите в сянка през следващите седмици. Ще положим усилия, за да разработим убедителен доклад. Благодаря, господин председател. Селското стопанство продължава да бъде съществен сектор за Европейския съюз, защото допринася за брутния вътрешен продукт и създава много преки и непреки работни места. Стратегията 2020 за ОСП обръща внимание на редица неща. Необходими са инвестиции, иновации. Следователно, настоящата изследователска програма е важна. Съгласен съм и одобрявам съобщението на комисията. Казва се, че селското стопанство действително играе важна роля – в борбата с опазване на околната среда. Докладчикът Роде е, го подкрепям. Екологичната компонента трябва да се насърчава в селското стопанство, производството на зелени енергии, така както е казано в точка 5. Необходимо е при дефинирането на бъдещата ОСП да се вземат предвид многогодишните култури, например маслинените дървета, които са полезни за околната среда. Когато имаме зелено селско стопанство, трябва да насърчиме зем... мерките в земеделието, съответно биологично интегрираните методи, биопродуктите. Освен това, достъпа до мерки трябва да се гарантира – които намаляват разходите за сертифициране. Предприятията са изложени на променливи пазари, променливи цени. Това касае всички държави в Европейския съюз. Гъвкави, мерките не са достатъчно гъвкави. До сега не успяхме да се справим с големи колебания в цените. Това е критичен аспект, който трябва да се има предвид в бъдещата работа. Други, кон... други мерки са необходими, за да може своевременно да се действа и да се справим с колебанията на пазара. Природните катастрофи стават все по-често. Те водят до това, че производителността на фермерите намалява. Необходими са финансови инструменти, които своевременно да се намесват и да са ефикасни. Относно доходите на фермерите, трябва да се изработят честни параметри, които да взимат предвид действителния доход е, на фермерите, също разходите им за живот, както и брутно, брутната продукция. Относно развитието, важно е втория стълб да бъде засилен, така че мерките по инвестициите да бъдат по-ефикасни за фирмите, които извършват устойчиво замеделие. Селските райони трябва да бъдат подкрепени, младите фермери също мерки по образование, обучение, консултации на фермерите, мултифункционалност на фирмите се изисква с стопанските производители. Също подкрепа на тези, които остават в селските райони. Особено в планинските райони е важно да се предотвратяват екологичните щети. В селските райони е много важно да се опитаме да осъществим преход към модерно европейско селско стопанство. При бюджетните преговори желай, бих желал е, до 2014 е, година Европейския парламент да се погрижи до, за запазване на средствата за европейските фермери. Това е двигателят на европейското стопанство. Господин Кръпч. Благодаря, господин председател. Вие знам, че имате големи проблеми с моето име в произнасянето му. Но не е толкова трудно и не е трагично това. Благодаря, господин председател. Всъщност, тук става дума за три аспекта На първо място общностната селско-стопанска политика до 2020 година, която трябва да бъде ориентирана към необходимостта от решаване на продоволствените проблеми. Освен това, териториалното сближаване. Сближаване вътре в регионите и между регионите на Селските райони се пада 98% от територията на Съюза, така че не можем да говорим, че те са незначителна част. Второ, нашият дебат идва в отговор на съобщението на Европейската комисия. Е, след това съобщение ние ще ни изготвяме доклад. Също така ние а, трябва да а, дадем отговор и на становище на господин Рохте. Зеленият фактор в а, доклада. А, той, на него с, са посветени пет точки. Останалите, а, останалите части говорят за други аспекти на общата сълскостопанска политика. Ето защо искам да изкажа положителното си становище по казаното от господин Рохте. Той застъпва тезата за зеления компонент в първия стълб. Това съответства на съобщението на комисията, на докладчика в комисията по селско стопанство иска този елемент да бъде включен във втория стълб. Нашият докладчик, освен това, поставя акцент върху факта, че зеления компонент не трябва да засилва бюрократичната тежест. Тук аз имам някои а, съмнения. Ние трябва да изберем три компонента от а, общо 10. Никъде обаче не виждам информация, която да говори за това, че че има 10 изисквания. Комисията по селско стопанство е записала 11, като хуманното отношение към животните не е записано. Макар, че някой може да каже, че тези елементи не бива да се пренебрегват тогава, когато говорим за екологичния компонент. Така че аз мисля, че ние трябва да помислим по този аспект. Друг аспект е, е дали те не трябва да бъдат три или пък два компонента, както казва Комисията по селско стопанство. Тоест компонентите, които трябва да бъдат отчитани от фермерите. Онова, което е много важно тук е да осъзнаем, че селското стопанство – има един допълнителен аспект извън самото производство. То ни осигурява определени продукти и зеленият компонент е свързан с факта, че и селското стопанство и околната среда създават определени обществени блага. Така че екологичният аспект е много важен. Също така бих искал да подчертая, че селското стопанство дава не само а, храна и а, енергия. И от гледна точка нашата комисия трябва да поставим акцент върху ролята на земеделието, на селското стопанство в индустрията и цялата економика. Така че трябва да обърнем внимание на връзката между, селс, между обща селскостопанска политика и другите политики. И всъщност това съответства и на стратегията 2020. Ние трябва да се възползваме а, от а, синергичния ефект на, допъл... на взаимното допълване на тези политики. Още нещо, на което трябва да обърнем внимание, е свързано с това, че селското стопанство е източника на суровини не само за енергетиката, но и за други сектори. Един класически пример е, че реформ, е реформата на обща селскостопанска политика в пазара на захар. Ние отчасти а, премахнахме, унищожихме производството, а, което доведе до изчезване на 16 000 работни места. И също така а, унищожихме производството в 140 000 стопанства а всъщност това има влияние върху работните места, а също така и върху индустриалното производство в цяла Европа. Има множество такива продукти и приложения – и на мен ми се струва, че политиката за новаторство на Европейския съюз може да, обес... може да подкрепи новаторството не само в енергетиката, но и други области, свързани с сълскостопанското производство. Освен това, аз мисля, че следва да споменем факта, че освен други цели, стратегическата роля на околната среда следва не бива да бъде пренебрегната. Някои от сътресенията в различни части на света са свързани с повишаване на цените на хранителните стоки. Европа също играе своята роля, защото ние внасяме 70% от а, техния износ, т.е. от развиващи се страни. Селското стопанство може да бъде източник на ресурси, ресурси за възобновяемата енергия. Тук има още два аспекта. Ресурси от една страна, но от друга страна, за да се създават тези ресурси, да не забравяме и процеса на емисии, защото въглеродният двуокис се поема. Нека да повторя още един път, е, че до сега ние обръщахме много голямо внимание на горското стопанство е, в, е, при намаляването на емисиите на СО2. Малко внимание обаче обръщаме на ролята на селското стопанство. Например, като поема органични вещества в почвата и като се ограничава процеса на окисляване на елементите. Ето защо ако повишим това с 0,5%, можем да намалим емисиите. Повишаването на енергийната ефективност в селското стопанство е свързано с няколко важни аспекта. Селското стопанство може да бъде много важен източник на възобновяема енергия, но също така то поема много продукти от други сектори, химикали, например. продукти от, от автомобилостроенето и повишаването на двигателите на автомобилите, по-доброто качество на стоките в селското стопанство ще помогне за повишаване на енергийната ефективност. Също така оползотворяване на топлинната енергия, защото в селското стопанство се губи енергия при охлаждането, но тази енергия може да се оползотвори, което разбира се струва скъпо и не винаги се прилага, именно заради високите разходи. И така, може би, ако ето защо, може би, можем да обърнем, следва да обърнем внимание на втория стълб, който може да доведе до създаването на работни места в селските региони, особено в малките и средни предприятия, но също така възоснова на по-добра инфраструктура, по-добри възможности, свързани, между другото, и с достъп до широколентов интернет. Но също така и в тези елементи, е, които подпомагат е, усилията за намаляване на емисиите е, или като опозотворяване на енергията в селските райони. Енергия, която се използва в процеса на охлаждане – или енергийната ефективност в сградите. И така, това са бележките, които исках да направя и ще е, се опитам да сътруднича с докладчика, за да изложим някои предложения, които няма да навредят на общия, няма да променят общия смисъл на доклада, просто ще го обадят с допълнителни е, елементи, свързани с ролята на сектора което съответства с профила на нашата комисия. Лена Ек. It's your turn. Лена Ек. Благодаря. Мисля, че нашата роля като комисия по индустрията и научните изследвания по бъдещето на обща сълкостопанска политика е много важна крайно време е да погледнем на селското стопанство като на източник на работни места. Аз бих казала, че има няколко много важни принципа от гледна точка на нашата комисия. Тук следва да включим упростяването, ролята на сектора и работните места, И аз мисля, че зеленият компонент трябва да бъде в първия стълб. По този начин нещата ще се улеснят и в държавите членки това ще означава един орган. Освен това има редица държавни агенции. Така че първият стълб, според мен, е най-важен особено ако искаме сектора да стане по-конкурентно способен и по-модерен. Трагично е. Всички ние много пътуваме и сме свидетели на последиците от кризата, климатични промени, загуба на работни места – има възможности да се произвеждат, е, да се произвежда биогаз и, и енергия от други източници, възможности, които не се използват. Използване отпадъци от сълскостопанското производство за производство на биогаз необходим и за производство на електроенергия и като гориво. Огромности, възможностите са огромни, технологиите са, са на лице, но няма инвестиции. Германия е пример за такива инсталации. Така че ние трябва да положим усилия фермерите да имат стимул да инвестират. Ако погледнем материалите, които в момента се обсъждат в Комисията по селско стопанство, се говори за земя оставена на угър и с оглед на потребността от гориво в бъдеще, 5% земя на, оставена на угър трябва да се използват за повишаване качеството на почвата и заедно с това и да се използва за производство на биогаз. Не е ясно в част, не знам в кой друг сектор на економиката се казва, че не бива да се използва 5% от потенциала. Ние имаме нужда от земя, от енергетика, от енергия и мисля, че можем да кажем, че 5% земя оставена на угър е много а, старомоден а, подход. Енергийната ефективност е също така а, тема, а, Цяла сутрин говорим за нея. Това е тема и за селското стопанство. Много университети говорят за възможностите в сектора. Повечето от тях говорят за цифри като 40-50%. В обща сълскостопанска политика няма инструменти но той е в интерес на конкурентоспособността на сектора и на задаването на нови работни места. Благодаря. И така, ще дам думата на комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Най-напред искам да благодаря на Комисията по промишленост, научни изследвания и енергетика за е, вниманието, което отделя на проблематиката на селското стопанство в контекста на своята работа. Е, няколко бележки отбелязвам положителен подход в предложенията за позеленяване на преките плащания. това е подход близък е, до, е, тези, до вижданията на Европейската комисия. В доклада се настоява, това бе казано и от някои парламентаристи, е, при това озеленяване да не се въвеждат допълнителни бюрократични изисквания. това също е тема, по която Европейската комисия проявява бдителност. Знаем, че ОСП в момента е предмет на упростяване в значителни направления. Това също е част от нашето съобщение. Например, експертен комитет е създаден по искането на комисаря, който включва и агенциите за разплащания в селското стопанство, но и производителите. И той прави препоръки за различни мерки, е, с цел да не се осложняват е, бюрократичните изисквания, напротив, за да бъдат упростените. Е, комисията също изцяло е съгласна с становището на вашата комисия за значението на новаторството, разработването на нови решения в областта на селското стопанство. В нашето съобщение по отношение на развитието на селските райони, е, Европейската комисия много ясно е заявила, че околната среда, промените в климата и новаторството в селското стопанство е, ще бъдат е, принципи, на които ще бъдат подчинени всички мерки в областта на развитието на селските райони и изпълнението на тези мерки. По отношение на Европа като новатор, службите на комисията, на Европейската комисия, е, са е, в момента в процес на изготвяне на документи е, с цел стимулиране на новаторските подходи в селско-стопанския сектор като се имат предвид в частност сегашните трудности и предизвикателства. Именно промените в климатичните условия, необходимостта да се повиши производителността на земеделските земи при използване на по-малко ресурси, необходимостта от подобряване на качеството на селскостопанската продукция, като се има предвид и управлението, ефективното управление на ресурсите. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Роде сега. Благодаря. Ще говоря народния си език. Датски. Така че, ако искате, служете слушалките си. Øh, Благодаря за е, конструктивния принос е, към разискванията, е, който дадоха е, колегите. Е, ще е, тръгнем именно от тази основа, е, мисля, че е добре да се направи истински доклад по темата. Аз е, имам 1500 е, знак за това становище и не е възможно да отразя всички становища в ход на дискусията. За това ще се съсредоточа върху проект на доклад, който отчита различните съображения цялостно. А ако а, наблегна на една или друга сфера, документът ще излезе извън граници. За това ще възприема общ подход а, с а, конкретни, прецизно поставени акценти, екологизацията на селското стопанство с цел подпомагане на растежа му. А, както каза госпожа Ек, Селското стопанство се превръща в е, истинско предприятие, което трябва да повлияе върху другите предприятия и начинания, за да постигнем целите на стратегията 2020 година. Различни е, предложения съществуват и различни ограничения, които ограни... пък лимитират нашето поле за маневриране, що се отнася до измененията. Бих искал да включим в програмата един по-дълъг доклад, като поглеждам всички тези изменения. Ние бихме искали да направим солиден доклад, солидно становище. Първото условие е, е тук да се ограничаваме е, в своето мнение, защото и другите комисии трябва да го четат. Като цяло обаче смятам, че е, чухме поредица от прекрасни идеи, с които сме съгласни. Трябва да помислим за преговорите по първия и втория стълб. Е, мисля, е, че сега от първия стоп селските стопани са доволни, защото там има доста стимули за тях. Мисля, че е, също без колебания можем да подкрепим отпадането на бюрократичните пречки, но като се махнат ограниченията, още веднъж искам да благодаря за прекрасните идеи, които дадохте. 22 март е срокът за внасене на изменения. Така можем да преминем сега към следващата точка от дневния ред. Безопасността при добива на газ и петрол от морските пространства. Трябваше да го кажа по-рано. Може би е добре да вземем предвид необходимостта от приключване в 12.30 точно. За това имам още една точка. За това половин час за тази точка и половин час за следващата. Сега, госпожа Форд, благодаря. Миналата седмица имахме кратко заседание с контрадокладчиците. Докладът се разпространява сега сред депутатите. Много стриктен беше лимита за броя на думите. Много работа можем да свършим, разбира се, с контрадокладчиците по измененията. Тук на първи етап предмет на моето внимание бяха унези региони в Европейския съюз, където се извършва по-голям добив. Също така спираме се на районите, в които можете първа да се извършва добив. Е, доста внимание обръщаме на петрола, трябва повече внимание и за газа. След това, което стана в Мексиканския залив, особено внимание е, трябва да се обърне сега на безопасността. Е, в наши води трябва да извлечем необходимите поуки. Това е в общ интерес с оглед гарантиране на сигурността на нашите доставки да се снабдяваме с енергоисточници от собствената си територия. Тук би трябвало да не снижаваме стандартите които сега се прилагат в крайбрежните е, води. Е, не е, всички сондажи, които се извършват подводно, са дълбоки сондажи. Има и плитки сондажи, има такива, които се извършват под ниско налягане, но не всички са безопасни. Всеки обект, всяка площадка трябва да бъде преценявана от гледна точка на собствените си специфики. Голяма разлика от Штатите и в Северно море е, е, е че Штатите е, възприемат подход на отмятане на котийки, докато комисията е възприела подход на цялостно изчерпателно оценяване на изискванията за безопасност. Значи екологичните изисквания при всяка площадка се преценяват задълбочено. Това е режим спрян на целите, той не е прескриптивен, предписателен. Целта е да се заложат изисквания за безопасност преди да започне самата операция, самата експлуатация на площадката. Мисля, че трябва и регулативните, и независимите органи да възприемат сегашната ни позиция, че ако няма външна оценка, не трябва да се дават разрешения след станалото в Мексиканския залив е, е, спецификациите се променят е, и би трябвало да се ориентираме наистина към външна оценка и не бива да допускаме нейното пренебрегване в а, някои държави членки. А, комисията отбелязва, че а, много добри изисквания имаме за безопасните условия на труд на персонала. това е добре, че има сериозно отношение към безопасността на персонала, но също толкова важна е безопасността на процедурите. Ще поясня какво имам предвид. От полуките става ясно, че е, са липсвали при последната злополука основните е, процедури е, за е, гарантиране на безопасност. Е, не е имало е, по всички платформи достатъчни е, тестове, е, автоматичните е, процеси за затваряне на съответните отвори, така че да се избегнат течове, например на газ, не са били спазени. Значи, също така се изисква преди да натиснете копчето за извънредно положение да получите разрешение от брега, което означава, че трябва да обменим най-добри примери от практиката, за да видим как да съкратим тези процеси. Значи, тези въпроси, безопасността, безопасността на персонала, процесуалната безопасност, обучението, всичко това трябва да се отрази в законодателството и то е важно. Но както някои колеги правилно отбелязват, изпълнението на изискванията е също а, толкова важно. Значи, ефективността а, трябва да се преследва на всяка цена. Това трябва да е наша цел като регулативни органи. Там където е по-ново открит петролът, да кажем, в Черно море няма а, зрели, така да се каже, органи за а, контрол а, и там трябва да се изгради капацитета. Инспекторите трябва да поддържат добри работни взаимоотношения с операторите и трябва да имат достатъчни познания, за да могат да преценяват методите на работа. В Съединените щати беше ясно, че инспекторите не са достатъчно квалифицирани. Държавите членки не трябва да се оправдават тук с липсата на средства. Има, разбира се, ограничени ресурси ако говорим за инспектори с необходимите експертни познания. тук има много възможности за подобрение. Да се обмени опит с места, където промишлеността е по-напреднала. Не съм убедена, че е необходимо е, да има нов инспекторат на ниво Европейски съюз, но смятам, че трябва да има партньорски проверки. И европейските страни, може би Европейският съюз е, като цяло, може да помогне за изграждане на капацитета е, в така по-новите региони. Um, if it's helpful building cross-border inspectorates. И също така може да се правят съвместни проверки от няколко държави членки, когато е, това е целесъобразно. Също трябва да има много по-ефективен обмен на информация. ЕМСА тук може доста да помогне е, да се извършва необходимата координация в критични моменти. Е, това, което виждаме в Северно море, например, е траен, постоянен диалог между регулативните органи. Те казват, че има е, постоянен диалог. Те си имат форум, в рамките на който се срещат редовно. Е, в него присъстват и а, е, страни извън Европейския съюз. Например, а, е, от, в този морски форум а, е, участва с, форума за Северно море участва Норвегия. Това е възможно и в Средиземноморието да се приложи като модел, защото доста сондажи се извършват и платформи съществуват във води извън Европейския съюз. Разбира се, този подход може да се окаже полезен и в Черно море промишлеността трябва повече да се обменя информация, да се дава така по-съществен принос за изграждане на глобални стандарти. думата безопасност не е така, върху която съществува авторско право. По отношение на сегашните режими не съм сигурна, че те са достатъчни. Държавите членки трябва да преценят дали да кажем, авиационната индустрия не може да бъде подчинена на същите изисквания за съобщаване на инцидентите. И в Г-20 също се предвижда по-обширен обмен на информация, както за нормативната уредба, така и за извършваните проверки и за настъпващите кризи. Трябва по-добре да планираме а, дейността си в а, случай на извънредни обстоятелства. Аз се опитвам да съкратя, разбира се, експозето си. А, има а, много важни пулки, които трябва да извлечем от платформата а, Дълбок хоризонт. А, трябва а, да знаем, а, че в Северно море са поръчани вече е, съответните уреди е, за затваряне е, на оборудването на платформата, за да се предотврати изтичането на петрол и газ. Но това трябва да въжи за всички басейни, към които има отношение Европейския съюз, Средиземно море и така нататък. Естествено, въпросът е кой е, ще плати за цялото това оборудване? Тук трябва да поговорим с страните от Северна Африка. Е, разбира се, е, в Мексико са използвани различни средства за обиране на изтеклия петрол. Трябва да се види дали може да се използват същите средства, обаче в басейни като Черно море, защото там последиците, екологичните последици на една подобна авария биха били съвсем различни като мащаб. От друга страна пък климатичните условия в Северно море са твърде различни от тези в Мексиканския залив. Комисията има своите принципи по отношение на поемането на отговорността в случай на инцидента. Естествено прилага се принципът на че замърсителят плаща, отговорността в крайна сметка се носи от притежателя на разрешителното за експлуатация на съответната платформа. От Дания до Фарерските острови се прилагат модели на отговорност, които са много интересни държавите членки е, до 250 милиона долара е, могат е, да си поемат взаимно обещетенията в случай на вреди. Това е много интересен модел и кара съседите да се контролират взаимно един друг за спазване на изискванията за безопасност. Този фонд, който съществува там, може да бъде копиран и в други басейни. Не е ако се надхвърли граница за 250 милиона долара, операторът продължава да носи отговорност, но там се уравняват претенциите по много прецизен механизъм. Разбирам идеите на комисията дружествата на Европейския съюз да бъдат задължени да прилагат европейските стандарти където и да работят. Съчувствам така, проявявам разбиране към а, тази идея, но а, трябва да се стремим към практическо решение. Операторите работят при различни национални режими. Не можете да накарате националните инспектори а, да обикалят света и при различни условия да извършват проверка на различни платформи. Така че трябва тук да поговорим с европейските дружества, с техните акционери, инвеститори. Трябва да видим дали те са уверени, че еднаква практика се използва по целия свят. В това отношение трябва да намерим правилното решение. Това е обобщение. Мисля, че ще добавим повече идеи за, газ, за газа, ще добавим повече за ролята на ЕМС и е, е, искам колегите е, особено е, да помислят за Средиземноморието и за Черното море и за това как да съберем ресурси особено в случаите, когато са необходими инвестиции а, по морските ни граници, там където ние имаме води на Европейския съюз, но те граничат и с чужди води които имат а, значение за Европейския съюз. На 29 март а, моята група ще проведе а, проучване. Предлагам контрадокладчиците, всички, които се интересуват, да дойдат на него от всички партии, от целия парламент. Ще поканим оратори от Средиземноморието, от Северно море, е, ще чуем е, от първа ръка какво е станало в е, Мексиканския залив. Също ще имаме експерти по опазване на околната среда. Сутринта, на 29 сутринта е изслушването. Благодаря. Сега четири записали се за изказвания. Госпожа Хъл, първо. Благодаря. Ще се постарая да бъда кратка. Искам да благодаря на Вики Форд за извършната от нея работа и за това, че работи в тясно взаимодействие с докладчиците в Сянка. Аз ще внеса някои изменения, които ще обогатят текста. Много ми харесва това, което тя каза за регионалното сътрудничество и значението на участие на оператори от съседни трети страни. Също ми хареса и това, което тя каза за необходимостта от по-добро изпълнение на съществуващото законодателство и споразумения, освен новото законодателство, което е необходимо. Онова, което вече съществува, трябва да се прилага по максимално добър начин. Мисля, че възниква един много важен въпрос, е, на който трябва да обърнем сериозно внимание. И той е свързан с, с необходимостта от добри практики. Тук има пълно съгласие. Независимо от е, обстоятелствата и условията, при които се сундира, е необходимо да се прилагат най-добрите практики в тази област. Не ми е ясно обаче как това ще се приложи на практика и как ще направим така, че всички държави членки е, участват, е, всъщност прилагат тези практики. Това е въпрос, по който ще трябва да поработим допълнително. И накрая много се радвам, че споменахте необходимостта новите предприятията от Европейския съюз да спазват едни и същи стандарти, независимо от това къде, къде е експлуатацията. Мисля, че европейските граждани очакват едно и също ниво на корпоративна отговорност от европейските фирми, независимо от това къде осъществяват своята дейност. Мисля, че ние трябва да намерим начин това да се реализира на практика. Госпожа Хол е докладчик в Сянка. Госпожа Кавайо се беше записала преди нея. Стига да съм в списъка, няма проблем. Най-напред искам да благодаря на Вики Форд за доклада и за отворения, и за открития и подход и желанието и за е, съвместна работа с докладчите в Сянка. Имам четири коментара по доклада. Мисля, първо, докладът е посветен на петрол, трябва да включим газът, е, е, терминалите за втечнен природен газ. Второ, Докладът е насочен към държавите членки и техните индустрии. Според мен това не е достатъчно. На нас ни трябва координация на европейско ниво, също така и със съседните страни. Както каза Фиона Хол, ние трябва да анализираме как да направим това. Трябва да анализираме процедурите в въздухоплаването и да обобщим информацията, защото е една голяма промишлена авария а, засяга не само една страна, защото ни трябва а, многостранна координация. В момента ролята на агенция се е, съсредоточава върху замърсяването от кораби, но тя може да обърне внимание и на координацията и на въпросите свързани с безопасността, предотвратяването и координацията а, при злополука от петролни и газови платформи. Тясно свързана с този въпрос е въпроса за ролята на индустрията. Поставя се силен акцент върху ролята на индустрията. Казва се, че индустрията носи основната отговорност при злополука. Съгласна съм с акцента върху индустрията от гледна точка на отговорността и финансирането, но координацията на дейностите при злополука. Опита показва, че основна роля не може да играе индустрията. Общественият сектор трябва да играе основна роля и трябва да има координация на европейско равнище. На последно място Докладът обръща голямо внимание на района на Северно море, което е разбираемо. Опитът на органа за органа на фирмите, добиващи петрол в района на Северно море, трябва да се приложи и в, например, Средиземно море. А, ние трябва да спазваме а, общи стандарти. Това трябва да бъде нашата цел, независимо от това а, къде се осъществяват дейностите на дадено предприятие. И сега следващия докладчик в сянка. Обеден съм, че е, тогава, когато има катастрофална злополука, броят на смъртните случаи в този сектор е много по-висок, отколкото в други. Е, спомням си за е, през 1994 година 650 души загинаха в рафинерия в Мексико когато петрола достигне до брега, с, изискват а, дейност, дейности, за да не се допускат грешки. Грешките водят до смъртност на много голям брой хора. Платформите са твърде далече и е много трудно да им се осигури много бърза помощ. Индустрията не може да не се стреми към най-доброто от гледна точка на регулаторния подход. Но заедно с това не се. Малко се говори за това, че синдикатите имат свои становища за това как могат да защитават своите работеща, своите работници. Мисля, че а тогава, когато организирате изслушване, трябва да се поканят и синдикатите. Има една федерация, на, в Европа, която е подходящ събеседник. Прав, хубаво е, че споменавате газът. Не съм сигурен как стоят нещата там от гледна точка на налягането. Да, за налягане говорим и при а, петрол, но газът не излиза ли при висо, с високо налягане? Всъщност е мен ме интересуват не толкова техническите аргументи, а по-скоро мерките, които трябва да се предприемат за предотвратяване на изключително тежки случаи. Всъщност, това, което се случи в Deepwater Horizon, може да ни е, ни потиква да извлечем някои заключения. Там, е, там много се забавиха дейностите и ако се случи нещо подобно в Европа, трябва тези фирми трябва да разполагат с технически възможности. Предполагам, че това трябва да се заложи в регламент, а не само да вярваме на индустрията, която казва, ами всичко сме предвидили. Така че ние трябва да бъдем критични. Ние трябва да спазваме максимално високи стандарти, не само заради а, големия брой а, жертви, а, а и защото а, всъщност в да предотвратим призивите е, за мораториум на петролната и газова промишленост. Каквито призи... Е, в момента има призиви за е, забрана на ядрената енергетика. Дано не започнат да се чуват все повече призиви и за забрана на петролната и газова промишленост. Благодаря, господин Скинер. Господин Рюбик. Благодаря, господин председател в нашата комисия беше на гост американски експерт по сигурността и направихме едно изслушване, представихме му доклада, но точно имайки предвид катастрофата в Япония, е разумно да се помисли да се извършат стрес тестове офшорни. Какво се случва, например, при цунами или при земетресение – как ще реагират старите съоръжения и тръбопроводи, които не отговарят на съвременните изисквания за безопасност. Добре е комисията да направи предложенията и ги прави. Ние трябва да внимаваме, имайки предвид новото положение на нещата в Япония, да вземем предвид тези неща. Благодаря. Oh, danke, Herr Rübisch. And jetzt the European Commission, Mr. Panek. Европейската комисия, мистер Панек. You, благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на автора на доклада за тази инициатива. Благодаря на комисията за подкрепата на инициативата. Тя е много полезна и тя дава принос не само към работата на комисията, но и по дебата, който се води по темата. Както знаете, Европейската комисия излезе с доклад през октомври месец, в който се препоръчват дейности и се набелязват области, в които смятаме, че трябва да се предприемат мерки за безопасност Комисията изглежда е съгласна с предложенията на комисията в смисъл на набелязване на областите, в които трябва да се предприемат действия и е, набелязване на типа дейности, които трябва да се предприемат. В е, тази връзка искам да ви кажа, че след е, доклада през октомври месец ние продължихме да работим е, вътре в комисията по мерките, които са необходими в резултат на изискванията поставени от доклада. Започнахме оценка на въздействието на предложените мерки. Съвсем наскоро, в началото на тази седмица, започнахме обществена консултация, която ще продължава близо два месеца и всеки в Европа ще може да изрази своето становище по безопасността на добива на петрол в морските пространства всъщност ще се използват отворени въпроси така че гражданите ще могат да изразяват своето мнение свободно, но въпросите са насочени към конкретните области, очертани в доклада. И те съответстват на структурата на доклада. Аз мисля, че това говори за желанието ни за съвместна работа, това би трябвало да повиши ефективността на дейностите на европейско ниво. Не само доклада на комисията, но и доклада на моя комисар говорят за желанието на Европейската комисия на първите инициативи да се реализират в началото на лятото. Няма време за губене, особено в контекста на засилващите се тревоги за въздействието на енергийния сектор като цяло върху околната среда и безопасността. И на този фон искам да подчертая, че според нас общия подход на доклада съответства в голяма степен на нашите усилия. Предизвикателствата, които стоят пред нас, общо взето са идентифицирани по подобен начин. Някои дейностите са толкова конкретни и толкова съответстват на нашата философия, че сме а, готови да ги приемем в а, сега в инициативите, които а, оформяме, след като проведем, разбира се, съответната оценка на въздействието. Сега искам да изразя едно притеснение и ще повторя това, което един докладчик в Сянка каза. В доклада всъщност не виждаме европейското измерение – има няколко области, в които трябва да се предприемат действия, но докладът като че ли се притеснява да каже кой трябва да предприеме а, дейности и какъв стимул може да даде Европа. В нашия доклад, през, публикуван през октомври, стигаме до заключението, че е най-добре дейностите да се предприемат на европейско ниво. Не на ниво държава членка, не на ниво сектор. Ще спомена ключовите. Първо, трябва ни европейски правила за лицензиране. В допълнение към минималните стандарти, всяко лицензиране трябва да се съобразява с техническия капацитет на този, който иска лиценз. Също така трябва да, се, да има съответно подходящо управление на риска, за да могат гражданите и в съответната страна и в съседната страна да са сигурни, че лиценза няма по никакъв начин да стражава тяхната технология. Също въжи и за най-добрите налични практики. Смятаме, че има възможност да създаде рамка на европейско ниво чрез европейски политически инициативи. Това е най-ефективният начин. Въпросът е свързан с прозрачността. Прозрачността е област, в която е необходима инициатива, необходимо е, е да се обменя информация и комисията може да играе много важна роля, като изгражда платформи за обмен на информация и накрая регионално сътрудничество, но тук докладът показва ясно, че европейските институции играят роля. И така, аз смятам, че би било полезно, ако погледнем отвъд няколкото идеи, представени в доклада, когато мислим за това къде трябва да върви Европа. Благодаря, госпожо Форд. Ако можете, можете да бъдете кратка, половин час има за тази тема. Сега една минута ви давам. Um, um, I, well, I, I agree almost... Съгласна съм почти напълно с това, което беше казано. Да, един от въпросите, които ЕМСА една от областите, в които ЕМСА може да изиграе роля, е да се изгради обща терминология в интерес на бързата координация. Когато казах, че основната отговорност се носи от сектора, от индустрията, всъщност сектора е този, който поема разходите за необходимите ресурси. Ето тук аз виждам приноса на сектора. Да, Европа може да играе роля в е, осъществяването на координация, не само вътре в Европейския съюз, но и в взаимоотношението с съседните страни. Що се отнася до най-добрите практики? Да, стига да са най-добрите практики, съгласна съм. Що се отнася до прозрачността на сектора, обмен на информация, за най-добрата практика, действия при злополука. Да, определено има място за повече международна, международен обмен на информация, не само в рамките на Европейския съюз. Модела на въздухоплаването не е европейски модел, това е глобален модел. Да, синдикатите ще бъдат поканени на изслушването. Също въжи и за колегите от околната среда. Доколкото разбирам, те биха искали да участват в разработването на този доклад. Добре дошли са, само да ми се обадят. Що се отнася до газа, да, на терминалите за втечнен природен газ. Да, офшорни, оншорни, офшорен, оншорен добив на петрол – в а, моят избирателен район и имаше злополука в една петролна рафинерия. А, е, можеха да загинат хиляди. Да, терминалите за втечен природен газ са важни. Един коментар за устарелите инсталации в Северно море, дали са безопасни. Благодаря ви. А, е, аз аз смятам, че, и това е заложено в доклада, че на всеки 5 години трябва да се прави оценка. Преди няколко години този въпрос пак възникна. Мисля, че нещата се развиват в някои държави членки. Трябва да видим дали това е най-добра практика, с която да се съобразяваме. пред, сега има новаторски мерки, които не съществуваха преди 20 години. Те трябва да се използват, за да осигурим безопасност. Това е. Благодаря. Много работа ни предстои, но а, трудът си заслужава. Е, Благодаря. Следващата точка имаме от господин Макак, Маркис, Маркакис, интегритет и прозрачност на енергийните пазари. Благодаря, господин председател. Говорим за интегритет и прозрачност на енергийните пазари. Има предложение на комисията за специфично за сектора регулиране във връзка с а, финансовите пазари, а, финансовите, реформите на финансовите пазари господин Робърт Гъбълс през 2003 година. С него започнахме да обсъждаме въпроси като злоупотреба с пазара на финансовите инструменти. Ние сега знаем, че има голяма реформа в момента за инструменти. Казва се Мифит Става дума за финансови услуги, но от сектора на енергетиката има търговци, производители, които имат потребност от а, нещо по-специално за сектора. И това предложение е поставено на масата. Текста се опира на това, което Робърт Гъбълс през 2003 година представи, но е адаптирано за финансовите структури в търговията с енергия. Защо не е нужно това? Защото търговията с енергия през дериватите и другите инструменти е, се гарантира чрез тях. Тоест цената дългосрочно се газира, а, е, а, е, гарантира. Но търговците не могат да бъдат третирани като банки в областта на Емил, на Фифит е, при банките може да се постигнат големи суми, с които да се гарантират, но това не може да се изисква от търговците. Въпреки това установяваме, че голяма част от транзакциите се извършват извън борсите, така наречените OTC, Over the, the Counter, които се извършват по телефона или по интернет от търговец към търговец. И там има голям сектор – който води до злоупотреби. Директивата иска да постигне следното. За сектора на електричество и природен газ да се създаде една регистрационна система, да се изгради един пазар. Преди около две седмици ЕИСА пое своите функции. Това е една енергийна агенция, която е, се разсърчава от нас като регулатор. Седалището е в Любляна. И ако когато законодателна инициатива стане реалност, тази агенция ще започне да събира данни от транзакции, които се извършват извън борсите. До тук добре. Но има отделни държави членки, като от държавата на председателя. Тази държава я познавам и аз добре. Има коалиционно споразумение да създаде собствена прозрачност на пазара. Една институция за създаване на това. И ако искаме да създадем такъв инструмент, първо трябва да сме наясно, че има един европейски орган, към който всички данни ще се подават по темата електричество, и природен газ. Трябва да разговаряме по темата въглероден диоксид. Това е собствена ETS търговия с сертификати а, по въглеродния диоксид. И не може да се раздели в много случаи CO2 от електричеството или от природния газ, поради което първо настоявам да се обхване търговията с CO2 разбирам, че темите въглища и, и нефт искаме глобално да ги регулираме, но темата CO2 трябва да бъде приета. И не виждам защо трябва да я отделяме, защото имаме двама отделни комисари. Е, комисаря за ИТС и господин Йотингер, който е за Ремит. Това са кратките наименования на законодателните инициативи. И сега по процедурата. Нямам нищо против, господин председател, ако в Германия органа по прозрачност на пазара бъде включен в интегрирането. Но получателя на тези данни трябва да е ЕЙСА на първо место, със седалище в Любляна, за която говорих, тази агенция, и трябва да е еднопосочна улица. Ако се случи злоупотреба или има съмнение за такава, тогава стават активни държавите членки. Ние сме създали регулатор и в закона така ще напише, че ЕИС ще информира съответният регулационен орган за евентуалната злоупотреба на пазара. Тогава държавата членка трябва да предприеме мерки. Но ще има ясно ли, е, ясен орган за контакт. Има държава членка, има картел, е, те отговарят за злоупотреба на пазара, но важно е, че първото лице за контакти е регулатора. По-добре е всичко да минава през борсата, разбира се. Тогава Ремит не би, не би бил у, а, е, на нас нужен. Но 70 до 80% от транзакциите са регулирани извън борсите, поради което ни трябва регулация ако се стигне до наказание за злопотребата, и това не е ясно още казано в проекта, трябва да има единна хармонизирана процедура. Иначе какво ще се случи? Когато се стигне до различно тълкуване и различно ниво на наказание, тогава търговия злоупотребява и се стига до злоупотреба, ще бъде различно в отделните държави членки и трябва хармонизация на наказанията. От какъв обем нататък трябва да се включим? Не е ясно още. От, тук условията на комисията са открити. Ние трябва да помислим какво че трябва да оставиме на комисия този въпрос, така наречения делегиран акт, който е предвиден в текста. Формулировката е твърде отворена, според мен. Трябва да ограничим това понятие Delegated Act, делегиран акт, само до определена сфера, но трябва да се разбере прага къде е. И чрез делегирания акт трябва комисията да реши този въпрос. Също трябва да се е, изясни схемата за лицензиране в Европейския съюз. Има държави членки, в които трябва да се регистрират официално търговците, има други обаче, където това не е нужно да го правят. Мисля, че с работната група в съвета сме на едно мнение. Нужно ни е лицензирана, е, система за лицензиране в Европейския съюз и тук има прак. Не всеки малък търговец трябва да се регистрира, но големите играчи трябва да се регистрират и то в съответния национален регулатор. Това е нашето предложение. Какво ще стане с агенцията ИСА? С други подобни агенции в други държави като САЩ, Япония имат много повече от 25 души, както ние предвиждаме. Може би 25 души се окажат малко. Затова моля колегите да погледнат потоците от данни, които ще се получат при надзора на пазара. Нужен ви е така начин Лиазон офис, къде ще бъде седалището му, не е нужно сега да казваме, но възможно е да е Брюксел, по-близко ще бъде до комисията. И националните регулатори може да бъдат там – но ще... нашият опит с агенции ни показва, че големи специалисти в някои държави, например в Любляна или в градове, ако трябва да отидат, не искат да ход, но в Люб... Брюксел, Люксембург, Люблена е чудесен град, но има проблеми с международни училища някой път и не могат да си вземат семейството. и затова не искат там да ходят. Ето защо, колеги, трябва някои изменения да направим, особено при дефинициите, които не са съвсем ясни. Те са с копи-пейст от а, текста на колегата Гебълс взети. Понякога ако остане така текста, ще направи търговията невъзможна ясно разграничаване трябва да направим между двата пазара. Пазар на електричеството и пазар на природния гес. Има различни механизми на тези два пазара. Трябва да разграничаваме, което не е направено до сега, е, регистрацията на физически лица и, и регистрацията на транзакции, а това е важно, регистрацията на транзакции. Различни ниши трябва да бъдат запушени още е, съотношенията между ЕЙСА и ЕСМА трябва да го уточниме. Това е European Security and Market Authority. Ето защо колегата Геобас, колегата Свобода, Томас, ще срещна още с двама колега. Им благодаря още от сега за доброто сътрудничество. Господин председател, завършвам. Благодаря. Исках само да осигуря възможност на колегите да се изкажат. Колегата Свобода сега има думата. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратък. Тъй съм съгласен по първите неща с докладчика. Важно е да имаме регулация на този специфичен сектор. Не само за търговията с борси. Аз съм за включването ни в, на CO2 би било добре да има съответните гишета, така се каже. Сериозите ще се регистрират. Важна е информацията. Трябва да има ясна информационна линия и лица за контакти за регистрацията. Иначе ще има много различни хора, които ще получат различни информации, което не е добре. Искам да подчертая това, което колегата Шаци Макахис каза за дефинициите. Не можем да разчитаме само на Delegated Act. Пример. Когато производител на енергия трябва да спре една електроцентрала, но в същия момент, когато изключи електроцентралата, купува ток, той това вътрешна търговия ли или не е, това трябва да е ясно. Не става дума за това да наказваме някой, а да забраниме е, злоупотреба в търговията. И накрая, за ясна, ясно положение става за подхода на органа при налагането на наказание, за да няма разлики в отделните държави членки. Там, където няма наказание, ще се получат повече сделки, защото се знае, че в тази държава не наказа, това не бива да се получи. Вярвам, че ще стигнем до общ общи предложения и общ доклад. Благодаря. Колегата Гюрк. Господин председател, разрешете ми да започна с следната мисъл, е, която бе спомената днес. Също аз също се спрях накратко в моето предишно изказване. Е, европейската енергийна политика не се нуждае от нови правила, а прилагане на съществуващите правила и паралелно с тях нова инфраструктура, след което вече и нови правила. Искам да подчертая, че това, което сега разглеждаме, е едно изключение, което потвърждава правилото. Прозрачността на пазарите трябва да се създаде паралелно с другите процеси паралелно с прилагането на съществуващите правила и разширяването на инфраструктурата. Затова е нужно регулиране на европейско ниво, тъй като не е възможно на ниво национални държави членки. Затова съм съгласен да има регулация за тази енергийна политика в банковия сектор. Мисля, че предложението на комисията е на високо ниво, което ни позволява да стигнем до консенсус в нашият е, съществуващ е, с нашия съюз по време на кризи. Това са въпроси, обаче, които бях споменати от докладчика, но аз искам да се спра сега и да повдигна четири точки. Първо, на кого ще докладват търговците? Второ, какви данни трябва да съобщават? Трето, как ще бъдат защитени тези данни? И четвърто, въпроса с санкциите. Ще бъда кратък. Първи въпрос. На кого да се предават данните? Аз знам, че съвета е на различно мнение по този въпрос. Има различни мнения в съвета по този въпрос, но едно решение би било ако на ЕЙСа се изпращат. От една страна, националният регулатор ще има достъп чрез това централно звено. От друга страна, Националната надзорна агенция ще получи нова информация за пазара от участниците на пазара, така че възможно е като централен орган за получаване на тази информация да бъде тази агенция в Любляно. Дали има международни и добри училища в Любляна, не знам. Може да се дискутира по този въпрос. Аз не знам къде е най-доброто седалище в Европейския съюз нужно ни е време, за да направим такава преценка и можем в бъдеще да дискутираме по този въпрос. Вторият, по вторият въпрос – какви данни в какъв обем ще бъдат съобщавани на агенцията. Комисията избра делегираният правен акт като решение. Комисията има предвид редица неща и след изготвянето на подробностите ние ще ги научим. Но тук трябва да спомена следните три неща. Трябва да има известна пълнота, трябва да има балансираност между разходите за докладване и ползата. И трето, това докладване трябва да е своевременно. И ако тези три неща се съблюдават, тогава ще, ще можем да регулираме и обема на данните, които трябва да се предават. Третия въпрос е спазване на конфиденциалност и защита на данните. Ясно е, че са чувствителни тези данни, които се предават и ако попаднат в конкуренти извън агенцията, тогава и търговците научат това. Те няма да имат такава голяма готовност вече да предават такива данни. Така че конфиденциалност на данните е изключително важно. И последния въпрос санкциите или наказанията. Аз разбирам загрежеността на дълните държави членки, които предпочитат да има различни санкции и те да определят какви да са, но тогава е ясно е, че търговците ще отидат там, където са най-низки санкциите, но от друга страна пък трябва да съблюдаваме суверенитета на отделните държавни членки, че е от тяхна компетентност налагането на санкции. Затова трябва да намериме някакво компромисно предложение в текста. Ще имаме достатъчно време за по-нататъчни разговори. И накрая искам да добавя, че когато изпълним тези изисквания, аз виждам възможност за стигане до единно мнение при първо четене. Още 8 минути, 4 души искат да се изкажат. Господин Геовос е първият. Благодаря, господин председателю. Няколко думи набързо. Аз съм докладчик по темата за Комисията по економически и парични въпроси. Ще изпратя доклада си на секретарията и комисията и ще замоля комисията да даде становище максимално бързо, за да бъде то използвано евентуално от Йоргос Какис. Няколко бързи бележки. Задължително е да бъдат включени и извънбърсовите пазари, както каза господин Хаджи Макакис, близо 80% от договорите са извънборсови. Така че ако не ги включим тези договори, все едно нищо не сме направили. Трябва да бъде подчертана необходимостта от допълнително финансиране на агенцията АСЕР, е, няма никакъв спор. Ако тя не разполага с достатъчно средства, е, рискува да остане безрезултатна. И остава проблема с определенията. Наистина, комисията се е, е вдъхновявала от вече съществуващи директиви, но като е предугадила измененията, които ще предложи парламента при прегледа на тази директива. Това създава е, реален, а не теоретичен е, проблем. Е, ако парламентът откаже да одобри тези идеи в контекста на прегледа на другата директива, ще се стигне до разнобой между текстовете. Смятам, че е необходима норма de minimis за малозначителните случаи, защото агенцията ще получава всевъзможна безполезна информация и е, трябва да се съсредоточи наистина върху е, големите, тежките е, сделки. Е, там е, трябва е, да въведем известен е, прак. Е, може да се говори за актовете по делегация, но е, съдът, е, извинете, парламента трябва в всички случаи да, трябва да следи процесите. По отношение на ефективните санкции, казва се, че съществува риск отделни търговци да се преместят в държавите, където санкциите са най-низки. Е, необходимо е да има равнопоставени условия от гледна точка на санкциите. Значи не може да се допуска такова местене. Разбира се, санкциите се закрепват в националното законодателство, но трябва да има контрол от Европейския съюз, в смисъл да се следи а, санкциите да бъдат а, измерими на а, извършените нарушения. Последна бележка. Господин Хаджимакакис а, е, е, визира е, включването на пазара на емисии на въглеродни денвлоки, Не съм направила изменения, но изцяло изцяло подкрепям неговото предложение, защото на пазара на емисии на въглероден двокис вече имаме натрупан опит за бе Лязваме, че е, на някои е, борси е, за е, обмен на квоти на въглероден е, е, стават неправомерни неща и трябва там да се обърне внимание с повече контрол. Е, Исках да кажа същото, което господин Геобълс току-що каза. Що се отнася до пазара за удостоверения, за съжаление имаше измами, имаше компютърни атаки и трябва да извлечем полката. Задължително да има пълна прозрачност на енергийния пазар. Държа да го кажа, тъй като гражданите ни не разбират какво се случва те виждат само, че цените се повишават, че стават все по-непосилни и дори има опасност да паднат под прага на енергийната бедност за някои домакинства. енергийни, сметките за електроенергия възлизат на една трета от дохода им всички трябва да разберат как точно се изчисляват цените. Последното, което искам да кажа е свързана с нападките срещу ДДС. Тези ставки са различни в различните страни. Аз мисля, че ДДС влияе по ненезначителен начин върху цените, които плащат крайните потребители. Пол бих има думата. Благодаря, господин председател. Две неща. Първо, в САЩ е ясно разделена търговията с петрол между физическа търговия и финансови, финансова търговия. Има точна статистика за търговия с реалният нефт и търговия с книжа свързани с нефт. Така че това трябва да се има предвид. В търговията с CO2 ясно трябва да се покаже какво, за какво количество става дума, което физически се търгува и в финансовите пазари какво се търгува. Виждаме в Япония, че свръхпропорционално нараснаха цената на CO2 и се пита човек какво, как, какво означава за целите в Европа – тази цел, все по-трудно ще става да се постигне на редуциране на въглеродния диоксид, така че трябва това да бъде в нашия фокус. Относно прозрачността на финансовите пазари, може да има данък за финансовите транзакции и ако е много малка сума в промили, възоснова на този данък можем съвсем обективна статистика да изготвим. Колегата Козновски сега. Пане председател, така е велми, велми Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък, тъй като нямаме време. Много се радвам, че господин Каци Маркакис се е подходил толкова добре към този толкова труден и сложен въпрос – той казва, че средата е различна и ситуацията в различните държави членки е различна и правилата са съвсем различни. Ето защо аз смятам, че причината, поради която се налага да въведем известни правила и то хармонизирани правила за националните регулатори е ясна. Данните, става дума за доста чувствителни данни и ние се нуждаем от ясни правила за информацията, която се предоставя. Въпросът е от изключително значение в настоящия момент. Държавите членки ще трябва да прилагат ясно определени правила, и след това ще продължим дебата за това как да вървим напред. И има много големи различия между държавите членки, има различия и между държавите членки от гледна точка на притесненията, свързани с злоупотребата с данни. Също така не бива да забравяме и притесненията във връзка с корупцията. Благодаря за тази възможност. Благодаря за това, че се захванахте с този толкова важен въпрос с ентусиазъм. Дискусията говори за това, че подходът е правилен и че въпросът е разбран правилно. Вече имахме възможност да разговаряме с някои от членовете на вашата комисия и ние се съобразихме с казаното от тях. Голяма част от становищата им са възприяти от работната група. Уверени сме, че въпросите, които повдигате, могат да бъдат разрешени по един или друг начин. Някои от начините вече са описани тук. Само ще използвам тази възможност да ви предложа всяка помощ и всички двустранни срещи, от които имате нужда, Готови сме да предоставим допълнителна информация по всички въпроси. Господин Каци Маркакис. Благодаря на всички колеги за сътрудничество, за одобрението, за приемането на со 2 уедняване на санкциите. Трябва да се сътрудничаме с съвета и това сътрудничество започна. Председателството на съвета направи много добро мнение на мнение. Имаше срещи, някои от колегите присъстваха на тях. Можем да стигнем до първо четене и да бъде прият текста. През второто полуготие е, под председателството на Полша ще има много досиета. Ремит е, е, може при унгарското председателство да бъде прият. Темата е техническа, но поради консенсуса който имаме. Съм готов бързо да придвижа нещата. Следващата седмица ще бъде готов моят доклад и последващата всеки от вас ще го получи. Може да го получи и на 19 април ще бъде крайния срок за вашите предложения за изменения и ако успеем на 26 май ще приемем в комисията Ремит. Благодаря за бързата цялата работа. Благодаря на всички колежки и колеги. Естествено, благодаря особено на преводачите, които ни помогнаха. Е, и за това, че останахме малко по-дълго в залата, напомням, че ще има изслушване по емисиите е, на въглероден диоксид. 20, 31 марта е следващото заседание. Приятен ден на всички!